Uh, Добър ден, дами и господа. Even though the clocks don't say that, we don't seem to have a single... часовниците в парламента не, не отбелязват един и същи час. Има поне 10 минути разлика между различните часовници. Това е едно обикновено заседание на, на, комисията, по, на комисията за економически въпроси, така че първият, първата точка е прием на, на дневния ред. Има ли някакви възражения? Не. След това одобрение на протоколите на заседанието от 26 и 27 януари и и 22 и 23 февруари. Можем ли да смятаме, че протоколите са одобрени? Добре, благодаря ви. Благодаря. А сега минаваме към съобщенията на председателя. Първото нещо, което трябва да направя е да израза моите съболезнования на полските членове на нашата комисия и на полският народ по повод трагичната катастрофа, която се случи в събота и по повод смъртта на полския президент и е, висши военни и ви предлагам една минута мълчание в памет на загиналите. Благодаря ви. Uh, right, I, I'll now continue with my... Сега продължаваме с съобщенията, преди да минеме към семинара. Първо искам да припомня на нашите членове, че в сряда след обед ще се продължи изслушването относно полуките от економическото положение в Гърция. Имате проектопрограма. Това изслушване ще се състои в пленарна зала от 15 до 18.30. Аз поканих няколко изказващи, които да направят кратки изказвания, за да разполагаме с повече време за въпроси и отговори. Е, можете също така да изпратите предварителни въпроси. Аз ще ви, ще ви изпратим имейли по този повод, но при всички случаи а, е, бих искал да кажа, че ще ограничиме е, времето за задаване на въпроси за една минутка. Аз бих искала да поговоря по тези въпроси с координаторите и други представители на администрацията и на бюрото в края на заседанието. Що се отнася до последния изказващ се, господин Кристо Дуло, искам да ви подчертая, че трябва да вземеме предвид неговото особена позиция и за това ще бъда много стриктна. И за това утре ще обсъдиме въпроса допълнително. Ще има също така изваредни заседания на нашата комисия през април, на 14 април, на в Страсбург в понеделник от 19 до 20.30, в четвъртък от 9.30 до 11.30 в Страсбург. Е, съжалявам, но просто ще трябва да го направим на 27 април от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30, но всичките подробности ще ви бъдат съобщени и предварително. Сега продължаваме с семинора. Знаете, че по принцип не мож... гледаме семинарите да не се провеждат по време на заседанията на комисията, но трябваше да вместиме този семинар, тъй като имахме много други въпроси за обсъждане. Така че минаваме към точка четвърта. Регламент за групово освобождаване на моторни превозни средства. И ще обсъдиме е, проблемите, свързани с евентуалните последици от е, законодателството е, за потребителите, производителите и търговците и необходимостта да се преразгледат условията за конкуренция преди 31 май 2013 година тук е и председателя на комисията ИМКО, господин Харбър, тъй като е, има много потребителски аспекти в е, темата, която ще обсъдиме. И той също така ще, ще представи своята собствена експертиза за нещата. И без да губиме време, аз е, бих искал да подканя първия изказващ се Пол Сизар е, директор в Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. Ако обичате, вземете думата. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Uh, много благодаря за поканата за днешната сесия. Моя екип, както и аз самия съм на ваше разположение, за да продължим дискусията по този много важен документ. Секторът е от изключително значение за европейската економика. Това е област, в която Европа води в иноваторството си. Това е един сектор, който разбира се е изправен през реструктуриране не само свързано с кризата, но и с е, необходимостта за развитието на по-екологосъобразни превозни средства. Много е сложен сектора, много са участниците. Тук участват едни от най-големите корпорации в света, а също така има и десетки хиляди малки и средни предприятия, които работят във всички области в сектора. Сложността на сектора, а, именно и поради тази причина се изисква необходимия подход, който е прият от комисията, а, изисква и консултации. 2006 година бе проведена една подобна форма на консултация, след това и доклада 2008 година излезе. Миналата, миналото лято излезе и съобщението с оценката на въздействието и в тези случаи комисията наистина може да подготви в най-добър смисъл своето предложение, което да предложи на вниманието на обществото. Имаше и две е, кръгли маси, свързани с участието на всички участници в сектора и представителите на държавите членки. Екосок издаде своето мнение по файла и всички участници е, и потребителите и техните представители са в, е, изразиха своето изключително одобрение. Подкрепя се е, мнението на комисията по отношение на пазара за продажби на моторни превозни средства. Различните консултации е, водят до е, модулиране на подхода по различни начини. Първо, по отношение на формата. Комисията взе решение да се подходи именно с този обобщен общо освобождаване на МПС, а, освен това, 2013 година ще бъде сроката, когато се влизат в сила тези разпоредби. Необходимо е, разбира се, да се учетат и дългосрочните инвестиции. Необходимо е да се учетат различните специфики на сектора, използването също така и на различните кодекси за поведение при уточняване взаимоотношенията в сектора. В хода на консултациите комисията не може да включи всичките направени предложения. Това се отнася и до два аспекта, а именно защитата е, на е, мултибрендинг. Ще говоря малко по-късно за, по отношение на този въпрос. Разпоредбите на сегашното законодателство е, е, води до в крайна сметка увеличаване на разходите за потребителите. Това не е област, която може да бъде регулирана по отношение на спазване на изискванията на съвременната политика за конкурентоспособност и съответния договор за е, реформиране на конкурентоспособната политика. Е, различните, е, разбира се, предложения от страна на всички участници, особено търговците, са винаги добре дошли. Комисията счита, че е от изключително голямо значение да се уточни сега а, законовата рамка, за да може в крайна сметка това да доведе до правна сигурност в бъдеще. Госпожо председател, а, можем да разгледаме материалите, които сме ви предоставили. Те всъщност описват един процес. За съжаление, не можем да ги проектираме, а, поправя се оратора, можем да ги покажем и на екрана. Както виждате на първия екран, Въпросът е какво е групово освобождаване. По този начин а, могат да се подпомогнат предприятията да се справят по-успешно с различните режими за конкурентно способност. Може да се разглеждат, разбира се, отделно случаите, но в крайна сметка не се предписва какво точно поведение е добро или лошо или антиконкурентно. Освен това, не е необходимо наистина да се дефинира конкретен модел който да бъде валиден за всички. Това вече го казах. На следващият екран виждате, че всъщност ние започнахме 2006 година и няма конкретни проблеми на пазара. Това е пазара за новите МПС-та. Но съществуват проблеми в следващите пазари. А, има много основания, поради които можем да говорим за много конкурентен пазар в този сектор. Има много сливания, много натиск, е, е, свръхкапацитет. Всичко това е от изключително голямо значение и то засяга именно пазара на новите автомобили. По-нататък, установяваме е, проблеми при следващите сделки по отношение а, засягане интересите на потребителите, конкретно някои техни интереси, липса на специфична техническа информация и така нататък. Следователно, ние предлагаме да бъдат направени нужните промени. Както виждате, сегашното освобождаване от а, а, данък, плащане на данъци всъщност не ни позволяват, а, на продажбите не ни позволяват а, ефективно да управляваме пазара. На следващия етап виждаме на екрана какви са нашите предложения по отношение преодоляване на тези проблеми. Ще бъде по-лесно наистина по този начин да се справим с проблемите с липсата на необходимата техническа специализирана информация при продажбата на резервни части, при извършване на ремонт. Това са също аспекти, които ще бъдат усъвършенствани, разбира се, в рамките на авторизираните мрежи. По-нататък, по отношение на вертикалните проблеми, ние смятаме, че е необходимо да се прилагат във вертикален план общи разпоредби. Действително не е необходимо, както и по-рано вече казах, да се утежнява системата с нови правила. По отношение на поддръжката, разпределението, и продажбите. Всичко това ще следва правилата, които така или иначе вече са прияти и е, действа добре. Това се възприема действително положително от всички участници в сектора. Мултибрандинг по-нататък, разбира се, е нещо, което ще имаме предвид. По отношение на сегашните правила – има, разбира се, страхове, че ще се размият марките и това е а, мнение изказано от производителите. А, необходимо е да се отчетат всички тези аспекти, свързани с потребностите на съвременните потребители в Европа. По отношение на мултибрендинга. Той ще продължи да съществува. Това е реалността. Не само защото има или няма някаква разпоредба. Защо? Производителите на автомобили винаги ще зависят, разбира се, от търговците, големите търговци в големите а, тери, а, градски територии. Това е факт и той ще си остане такъв. Какви правила предлагаме ние? по отношение на мултибрендинг. Не искам да прочета целия екран, както вече го виждате. Някои от вас са много добре запознати с този въпрос, обаче искам да се спра на втората и, трет, и четвъртата подточка. Защото а, всичко това излезе в, в хода на разговори с дилърите и наистина искам да ви уверя, че ние много се вслушваме в мнението на дилърите и както вече казах, регулирането на политиката е нещо много важно и необходимо да отчетем както спазването на правилата за конкурентоспособност, така и да спазим интересите на дилерите и разбира се да се спази повед... кодекса на поведение за производители, за да може в крайна сметка да има а, едно хармонизирано състояние на взаимоотношенията на участниците в целия този сектор. На следващия екран, е, екран по отношение на клаузите, договорните клаузи, мисля, че вече достатъчно е, е казано по този въпрос. Аз самия също се спрях на редица аспекти. Комисията наистина мисли, че подходят към проблема е, е много важен, трябва да се разгледа през призмата на дилерите и необходимо е, разбира се, както на национално, така и на европейско ниво да получи е, нужното е, внимание. Разбира се, е, много важно е да се разбере точно какво представлява съвременната политика за конкуренция, тя не е тясна по своя характер и не се ограничава само до а, интересите. По отношение на заключението, в крайна сметка целта е да се укрепи сектора. Да, както вече казах, има изключително много участници, както малки, така и големи на пазара. И мисля, че новият, паз... новият баланс е много важен и той трябва да бъде по-добър от баланса, който съществуваше по-рано. Това е мое мнение и мнението на моите колеги. Производителите на автомобили, разбира се, могат по-ефективно да разработят своите е, търговски центрове с съответната конкуренция между дилерите, между отделните марки и между отделните производители и е, търговски е, центрове. Благодаря. Благодаря много. Сега минаваме към следващия. Господин Марк Древен, Гревен, който е директор по юридическите въпроси на Европейската автомобилна асоциация. Thank you very much, madam. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, нека набързо да ви дам мнението на европейските производители относно възможността да се преразгледа регламента за групово освобождаване. Ние Смятаме, че комисията е направила много добро предложение от работата, която подготвителната работа, анализите, е, е, оценките на въздействие са наистина много добри. И за това ние смятаме, че няма причини да има повече ограничения за нашия сектор в сравнение с други сектори, така че смятаме, че наистина това групово освобождаване трябва да се прилага и към нашия сектор, въпреки че смятаме, че някои специфични правила трябва да бъдат запазени, защото смятаме, че в пазара, който е за след обслужване след продажба, трябва да има известни специфични правила, които ние приемаме. Не бихме искали обаче новите правила да се прилагат колкото се може по-скоро. Um, Смятаме, че това е един много конкурентен пазар. 50% от този пазар са независими търговци. За това мисля, че можем да запазим специфичните правила за резервни части, за гаранции, както и информацията за ремонти и поддръжка, която трябва обаче да бъде е, задължителна и тя вече е задължителна за всички видове превозни средства и за всички мерки. Е, също така е, за, най- за най-новите е, превозни средства от е, типа Евро 5, 5 и 6 трябва непременно да има такава информация, защото инак просто няма да може да се получат е, сертификати, одобрения за новите е, превозни средства. Що се отнася до продажбите, както казах, смятам, че положението е, напомня и други сектори. Това е един конкурентен пазар, няма специфични проблеми. Имаше известни проблеми в е, е, миналото. Тогава имаше доста големи разлика е, между цените и съответно имаше проблеми за закупуването на превозни средства в други страни. От 2002 година обаче нещата се подобриха. Пазара е, е, доб, функционира добре, така че смятаме, че груповото освобождаване трябва да бъде приложено, за да раз, имаме една, да бъдем на еднакви, в еднакви условия, както и другите сурси. Това обаче не значи, че всичко ще се промени в е, нашия сектор защото в крайна сметка промената в правилата няма да доведе до огромни промени, но мисля, че можем да споменем някои от промените, а защото пък в други области нещата ще продължат да бъдат такива, каквито са. Така че ако някой ви каже, че това е революция, не го вярвайте. А, промяната на на правила ще, ще се отрази на брандинга, което означава продажба на различни марки в едно пространство и в един в, един, в едно търговско пространство, там където това има а, известни преимущества, там където, примерно, търговците нямат никакви интерес да имат отделни пространства за отделните марки. Друго, което трябва да споменеме, е така наречените договорни клози или проблеми, свързани с защита на търговците. Считаме, че тези проблеми са наистина проблеми по същество, но те не са тясно свързани с конкуренцията, т.е. възможността на търговци да продадат своите е, фирми на други търговци, да има предварително уведомяване, както и конфликти при изпълнението на договорите, като е, след това ще трябва да се отиде на арбитраж. Това ще доведе до много допълнителни разходи и така нататък. Що се отнася до е, конкуренцията, последици за потребителите няма да има, както и за цената на превозните средства. Това са проблеми, които нямат е, нищо общо с конкуренцията като такава, а те са е, те зависят от е, договореностите. Но ако погледнем общото е, блоково или групово освобождаване, там правилата са много по-други. Примерно знаете, че в областта на хранително-вкусовата промишленост а, знаете, че всъщност търговците имат много повече свобода на действие, отколкото самите производители. Така че, смята, за това смятаме, че подобни правила не са подходящи за нашия сектор. Е, също едно правило, което не е, е необходимо, това е правилото, което което дава възможност на търговеца да продаде своята фирма. Става дума за авторизираните е, търговци. И ако да речеме пред фирма ще се продаде, е, самите производители трябва да могат е, да се произнесат и да дадат е, своето е, мнение по този въпрос. подобно положение съществуваше пред, преди 2002 година и смятаме, че трябва да се върнем към това положение в сегашния правилник или правила, някои от клаузите не са в интереса на, потребителите. Знаеме, че големи групи търгов, търго, търговски групи закупуват други и в момента на финансова криза те се оказаха в че имат много големи проблеми и в резултат на това започнаха да затварят е, свои филиали и по този, и по този начин е, е, това се отрази както на потребителите, така и на заетите в областта. Що се отнася до предизвестието и възможността за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 на спорове и на проблеми. Смятаме, че има добра практика, която обаче не трябва да бъде включена в самия регламент. Европейските производители и японските производители са приели кодекс на поведение, където тези точки са залегнали в самите споразумения и това ще продължи и за бъдеще и те могат да се е, Е, и при всички случаи търговците ще, ще имат същите права, с, с които разполагат в момента. Що се отнася до графика, е, ние смятаме, че не че е, правилата не трябва да се отлагат до 2013 година, а да се прилагат още от сега, тъй като много от търговците извършват и услугите след продажба, така че е необходимо тези е, правила да се прилагат веднага. Ако това не може да стане, ще бъде наистина е, неудачно, защото, а, защото в е, Невероятно ще има спадане на продажбите с 20% до края на годината, до 35% продажбите на камиони. Така че е необходимо и е, самите производители и търговците да се приспособят към новите условия, така че не може да чакаме до безкрайност. Така че нашата препоръка към европейските институции е да се вземат решения колкото се може по-скоро, да не се отлагат. Е, наистина са извършени анализи, оценка на въздействието и така нататък. И ако днес не се вземе решение, то а, е, производителите ще бъдат в, едно, а, е, в една правна несигурност до 2013 година. И всички са, всички са съгласни с това предложение, включително економически и социален съвет, националните органи, така че трябва да се действа. Благодаря ви. Сега Сю Робинсън и нейния колега. Не знам как ще си разпределят времето, но аз ви давам думата да започна. Um, Благодаря. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря по въпроса за груповото освобождаване. Искам да ви кажа най-напред, че ние имаме е, изключително голямо количество е, е, служители на два милиона и 800 хиляди в рамките на Европа. Е, новината за съвременното решение е добро наистина за нас, особено това, че може да се въведе всичко това преди 2013 година. Е, какво предоставя освобождаването? Има възможност да се търгува с различни марки е, трансгранично. Може ли да се увеличи е, обема на тези е, търг... на този вид търговия? Може ли наистина да се използва формата и на франчайзинга? Действително, всичко това ще бъде в полза на потребителите и на конкуренцията. Освен това, дилерите ще могат да инвестират с по-голяма доверие в пазара е, между 2,5 и 3 милиона са инвестициите за франчайз и това, разбира се, е оборотния капитал. Възможно е да има и конкурентно формиране на цените. Ще имаме възможност е, и по-добре да предоставяме стоките. Освен това, по този начин се увеличава и доверието на самите дилъри, които работят в сектора между договорите, които са до 2 и 5 години за франче в чайс и е по отношение на а, арбитраж или прекратяване на договорите. Всичките тези аспекти всъщност ще бъдат разгледани, за да може в крайна сметка да се избегнат е, случаите, в които има неконкурентно, способ... Е, неконкурентно поведение и антиконкурентно поведение. По отношение на сближаването на цените, виждате конвергенцията, която в момента е на екрана наистина това не е единствения фактор, но той имаше много голямо значение. Новите предложения за нова система според нас ще доведе до доста неяснота. По-настоящем регламента е голям, 88 страници, но в крайна сметка много ни помага. В новия регламент има увеличение с 40% и става около 160 е, страниците, 140 страниците с нови разпоредби. Е, и надали това непременно ще доведе до нова разпоредба. Отново е, производителите са в водеща роля. И Наистина по същия начин се третират продажбите на коли, както търговията, например, с парфюми. Баланса между производителите и дилърите винаги е в центъра на вниманието. Комисията иска да приеме едно, е, чист, един чист економически модел, като е, не се отчита липсата на баланса между производителите и дилърите. В крайна сметка това води до ощетяване на потребителите сегашния регламент направи сериозен напредък по отношение на преодоляване на дисбаланса. Сегашният теоретичен подход ще наруши интересите на потребителите и конкуренцията в крайна сметка няма да задейства в интерес на потребителите. А, например, пациента, който е взел лекарството, някак си изглежда по-добре, така че в крайна сметка, ако се отнеме това лекарство от него, това ще бъде пълна лудост. Колегата ми продължава. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да се спра на въпроси, свързани с кодекса на поведение, който се предлага от е, Организацията на производителите. А също така се задава и въпроса дали не трябва да се прави преоценка на условията на пазара за нови автомобили преди 2013 година или след това. Вярваме, като такава организация, е, че изключително важно е да се разгледа баланса. Баланса по-настоящем добре се решава в, сегашната, сегашния регламент. така че, в крайна сметка, диларите да могат да преодолеят натиска върху тях. тук засягам и въпроса с а, трансграничните продажби, мултибрандинга, цените. А, и независимостта е, използването на посредници е, при търговия в е, чужбина, трансгранична търговия и действително всички тези разпоредби са разгледани в сегашния регламент, така че наистина много се тревожим от факта, че тези добри решения се изостават. Доверието в производителите се увеличава с новия регламент. И обратно наказаното от господин Гревен, мога да кажа, че действително в супермаркетите регулаторите в Обединеното кралство след 10 години опити задължителни кодекси трябва да приемат своят провал, защото съществува изключителен дисбаланс. Необходимо да се използват други методи, системата на омбудсман, например – ние виждаме голяма близост между нашия сектор и именно този сектор а, с магазините. Необходимо е да има баланс, защото производителите в противен случай оказват огромен натиск върху дилерите, не само с посилата на договорите, но и действително чрез заплахи за прекратяване на договор, за спиране на разрешително което е необходимо, е, за да може дилъра да работи. Представете си един дилър пред пенсиониране, който иска да си продаде е, своя център. Ако друг няма желание да го купи или пък има прекалено много натиск, очевидно този търговски център ще се продаде там, където производителя би желал. И това със сигурност няма да вдъхнови онези, които биха искали да инвестират в този, бизнес, в този бизнес. И наистина това в крайна сметка не води до подобряване на услугите, обучението и всичко, което е свързано с защитата на марката на производителя. Кодекса може да доведе до полза, но необходимо е да има права на прехвърляне и наистина правата за прекратяване трябва да функционират в рамка на пълна прозрачност, а не на задължителност. Така че, за съжаление, ние не сме съгласни с изказаното мнение по-рано. Сега продължавам с областта конкурентни условия. Ние наистина се радваме по какъв начин комисията и всички участници са ангажирани с работата, за да можем да стигнем до днешната дискусия. За съжаление обаче, заключенията на комисията бяха за... написани преди доклада 2008 година вече бе взето решение възоснова на информация събрана 2002 до 2006 година. И а, това е един доста незрял а, етап на информация, която ни даде, да ни даде възможност да се адаптираме към а, сегашното състояние на пазара. А сега 2007 година а, информацията бе събрана само две години след прилагането напълно на всичките е, правила, така че е твърде рано още да се правят подобни цялостни заключения. И е, това е мнението на всичките дилери в Европейския съюз. По отношение на тези условия, безпредседентни в съвременната економика, крайна сметка е, трябва да бъдат отчетени и по-късно ще се спре и на този аспект. 4,3 нови е, е, е, е, купувачи има в сектора. Наистина странно е, че тези е, хора в съвремени състояние са готови да инвестират в нови коли, а сега трябва да се направи едно изкуствено разделяне между тях и е, по-нататък закупените автомобили и обслужването и поддръжката на тези, инфо, тези автомобили. 60% от тези хора са над 60 години и те никога по-рано не са си купували а, нов автомобил. По-нататък ще чуете и мнението на потребителите – но наистина това е една много уязвима група хора, които имат високи очаквания за едни е, много високопрофесионални мрежи, които ще обслужват и поддържат техните автомобили, а от друга страна натиска от страна на производители по отношение пазара на резервни части и поддръжка и капацитета. По този начин ще се засегнат именно интересите на тези а, а, купувачи. И на следващия екран ще се спра само на някои аспекти а, от казаното до сега 2013 година наистина е много важна година, но когато имате един автомобил, на който отказват спирачките, много трудно можете да спрете последващите резултати. Благодаря ви. Благодаря много. И сега последният ще който ще вземе думата е Лориан Крут, който ще говори от ще представи гледната точка на потребителите. Добър ден, дами и господа. Благодаря, че ни поканихте. Поканихте FIA, която ще представи гледната точка на потребители. Ние, ние представляваме 79 автомобилни клуба в Европа. Тези клубове помагат на потребителите по цялата верига на а, закупуването от а, избора до а, пътната помощ като същевременно се предоставя и правна помощ на нашите потребители. Ние сме организация на потребителите, която се е специализирала в областта на правата на автомобилистите. Що се отнася до преразглеждането на регламента, ние работиме с Европейската комисия, членове сме и на групата на високо равнище с комисаря Круз. Ние също така сме обсъждали въпросите с различните заинтересовани страни в, в този ексор а сега минавам към следващия слайд за най- най-важното за а, е, един най-големият е, разход след дума за едно домакинство, това е автомобила. Така че голямата, голя, голямата част от разходите са за покупката на, а, на превозното средство. Покупката на автомобил не е като покупка на друга на друга стока. Промяната на режима с продължаване на времето на сроковете до 2013 години ще има не отрицателни последици за потребителите, ще има по-малко конкуренция, по-малко доверие и на практика това ще се отрази отрицателно на цените. И още нещо. Все повече и повече опции или възможности за мобилност се, се предоставят и това означава, че трябва че, че ще бъде много трудно да се разделят двата аспекта на пазара. Минаваме към следващия слайд. Мултибрендинг нещо, което ще се, ще се промени при е, промяната на регламента. Потребителите ще трябва, може би, да отидат на друго место, за да купат е, в автомобилите, които искат да закупат. Много по-трудно ще бъде да се, да се сравнат а, е, е, цените е, превозните средства, ако искате да опитате съответно превозно средство преди да го закупите, това ще стане все по-трудно, ще бъде все по-трудно и по-трудно. Мулти е, брендинг позволи примерно на е, марки като Кия да се появят на пазари, където до този момент беше невъзможно. Искам да се върна и към казаното, към преждеговорящите. Вярно, че положението се подобри от 2002 година насам. Насам и от гледна точка на потребителите няма да се... Е, трудно може да се приеме едно връщане назад. Е, що се отнася до е, действията с последващи е, покупката от името на нашата федерация. Ние смятаме, че, че трябва да се преразгледа мултибрендинга и да се, наистина да се види дали е, е мултибрендинга няма да доведе до едно намаляване и влушаване на е, конкурентните условия. Виждате тук, е, че има два, е, два вида гаранции. От една страна правните и разширените, и друга страна разширените. Някои производители изискват, разшир, разшир, предлагат разширена гаранция само ако ремонта и поддръжката се извършва в техните мрежи. И по, по този начин се е, ограничава конкуренцията. Ако погледнем следващия диапозитив предложението на комисията е гаранциите да бъдат включени в насоките. Ако, например, търговец предлага допълнителен договор за поддръжка и, ремонт, да речеме безплатно, това може да бъде, може да, да създаде известни проблеми. Така че а, ще, ще има изкривяване на конкуренция. За това смятаме, че те наистина трябва да бъдат включени в, първо, в първоначалния регламент. И всички услуги трябва да, да, да, бъдат, да залегнат в а, а, правилниците, които и правилата, които ще бъдат а, при, а, прияти, за да могат да се, да се осигури възможност за най-добър и най- избор за потребителите. Потребителите може би е, не, няма да искат да, да, да, да, да, да, да отидат на, на, на... да извърват голямо разстояние, за да могат да опитат сърчите коли и така нататък. Достъп до техническата информация е нещо е, необходимо, нещо абсолютно задължително, за да може да се е, създаде един конкурентен пазар на ремонт и поддръжка. Е, колегите от, бранша на производителите казаха, че подобна информация ще трябва, е необходима както за търговците, така и за потребителите. Така че Ние знаете, че а, ние работиме с хора. Тези хора искат информацията да бъде достъпна на, по интернет, на, на, на, навсякъде. Значи, както казах, достъп до техническа информация е проблем, който трябва да, да залегне в законодателството в, в момента. А, това е залегнало в насоките, но смятаме, че това трябва да бъде включено и в а, мини регламента. И с няколко думи казах, че ние като представители на потребителите искаме а, потребителите да могат да се възползват от а, гаранциите, да ни да, и да имат възможност за избор, за да и да бъде включена наистина една дефиниция, една пълна дефиниция на достъп до техническа информация, гаранции, разширени гаранции за да може тази, тези регламенти да бъдат наистина полезни за потребителите. Благодаря много. Е. Благодаря. И сега продължаваме с дискусията и въпросите. Обръщам се към Малкъм, защото той е готов със своите въпроси. И разбира се, всички вие, които желаете, моля ви, дайте ми знак. Виждам Силви, но Малкъм най-напред на вас давам думата. Благодаря, Шарен. Благодаря. Благодаря на вас и на вашата комисия. Благодаря, че организирахте този семинар и ни давате възможност да разговаряме по тези въпроси. Това е област, която от гледна точка на моята комисия много тревоги са изразявани по отношение, разбира се, интересите на потребителите най-много и ние бихме желали да работим съвместно по отношение на, например, въпросите свързани с техническата информация. И искам да насоча именно своите въпроси в тази посока. Проблема, свързан с потребителите, наистина е изключително важен – и много важно ще бъде днес е, как отговорим на тези въпроси, колеги. Но е, редица потребители, освен FIA, наистина се обърнаха към комисията със своите тревоги. И така стигам до първия си въпрос, който може би е един по-общ към комисията. Аз лично участвах, както и редица други колеги тук, в много задълбочена дискусия по отношение груповото освобождаване 2002 година. Мисля, че всички отчетохме, че това е наистина една радикална промяна. И мисля, че от данните, които, информацията, която получихме, виждаме, че това е всъщност успех. Но, първо, дилърите наистина се спряха на един много важен въпрос, а именно анализа на комисията и стратегията се разработи наистина преди значимите промени, които настъпиха в сектора през последните години. Но какво, с какво е свързано тази промяна? Какво е движи по отношение на потребителите, на производителите? доколкото аз зная, няма наистина по-настоящем някакво е, фундаментален проблем в сектора, който да изисква тази промяна. Така че искам да попитам, каква е тази промяна, какво я движи? Обръщам се с този въпрос към комисията аз всъщност обаче не получих действително а, отговор за себе си а, какъв ще бъде ползата, каква ще бъде ползата за потребителите, за обществеността от тази промяна. Защото според мен политическа гледна точка ние сме удовлетворени наистина, когато има а, някакъв публичен интерес и тогава да преминем към промяна. По отношение на интереса на потребителите, отчитам, че в изказването, направено от името на комисията, е, имаш един интересен въпрос и искам отношение. По отношение на разпоредбите за сегашния мултибрандинг, където има големи стандарти, високи стандарти при продажбите, които ще бъдат, е, няма да бъдат в интерес, крайна сметка, за дилерите и потребителите. И се чудя дали всъщност наистина е, имаме ясен анализ, защо това ще бъде в техен общърп. Но нека да, се, да чуем е, вашето гледна точка именно за тези стандарти за Да и наистина, в крайна сметка, са съгласни с казаното от името на комисията. И това вече ще ни даде информация по отношение на ползата за обществото на цялото предложение. И така, стигам до последния си въпрос, госпожо председател, а именно техническата информация. Първо, мисля, че наистина предпазните клауза в пазара на поддръжката и резервните части са нещо много важно и аз наистина поддържам подобно предложение. Ние винаги сме поддържали и сме искали да говорим по този въпрос, но по отношение на техническата информация искам да задам следния въпрос, защото очевидно това е много сериозен фактор. Комисията посочи справедливо, че сега има ясно изискване, дефиниция за техническата информация, че липсва, извинявайте, подобна дефиниция, а тя трябва да съществува. И наистина аз подкрепям и тази позиция. Бих искал комисията да даде отговор на следния въпрос. Мислите ли, че ако има насоки, е, мисля, че вие сте издали такива насоки е, с подобни изисквания, не съм наясно, но дали това ще бъде достатъчно да гарантира нивото на техническата информация в крайна сметка да бъде налична за автомобили, които по-настоящем не са подкрити от регламент 2009 година. И мисля, че дали в тези насоки става ясно, цитирам, а именно член, в който става въпрос за конкуренция 101, не задължава доставчика да предоставя техническа информация в стандартизиран формат. Един от проблемите, свързан с трудностите за достъпа до техническа информация, се крие във факта, че Действително информацията може да се предостави по такъв начин, че тя просто да не бъде използваема. И искам да се спре именно на този въпрос. Особено за новите автомобили. Разбирам, че няма да бъде покрит. Така че бихте ли а, обяснили как точно ще гарантирате, че техническата информация се предоставя в същия вид съществуващите е, автомобили, сегашните автомобили, така и новите? Благодаря много. Мисля, че Силви иска да зададе въпроси, а след това ще даде, може би, някой друг. А след това ще дадеме думата на нашите оратори да се изкажат. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с казаното от господин Малкъм Харбър не разбираме причината, продиктувала тази промяна. Имаме чувството, че твърдите, че има причини да се смени законодателството. Ние сме отворени, но аргументите ви не са убедителни. И второ, ако трябва да се промени нещо, не е ли по-скоро в посока поощряване на някакъв нов тип автомобилно производство, гарантиращо по-зелена економика, както искаше господин Варозо. Трябва да ни дадете по-убедително обяснение и по-оправдана цел. Тогава ще ви следваме. Благодаря. Благодаря много. Благодаря много. Мисля, че всички трябва да отговорят на въпросите, които зададе Малко. Така че може би в същия ред. Но може би някой друг е, от комисията би могъл също да отговори, ако желаете. Първо комисията. Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност да обясна. Бих искал да, да кажа нещо за техническата информация след е, продажбата. Това беше последния въпрос на господин Харбър. И дали насоките ще бъдат е, достатъчни? Отговора е не. Защото, както знаете, през 2007 година ни осъдихме четирима производители за достъп до информация точно, въпреки че това е, това е част от изискванията и в момента. Така че мисля, че а, тук, че не, не, не става дума за свръх, няма да става дума за свръх лигониране, а това са просто основни. Може би в а, други области това може, може да бе панаце. Аз самия с, а, смятам, че че ако само законодателните е, клаузи са достатъчни, ще бъде до, до, чудесно, но, но не е така. Но, както знаете, вдигнахме и праговете от 30 на 100%, на повече от 30%, така че ние ние сме абсолютно съгласни с мнението на, вашия, на, вашия, на вашата комисия, на потребителите и така, така. Но още веднъж е, смятаме, че е, това не може да бъде само в законодателството, а че трябва да, се, да има и правилник за приложение. Това беше първия. Може би колегата ще е, ме допълни. Ние сме убедени, че че има нужда от по-строги мерки за а, е, пазара на обслу... за обслужването и, и поддръжката и за резервни части. а, преди години беше необходимо и авторизираните гаражи, примерно да ви сведат песлото и наистина цените бяха много високи. Така че ние предлагаме много а, основни промени, които да настъпат в а, този пазар на услугите, докато в първичния пазар а, и а, а, та, търговците имаха допълнителни разходи, които производителите им изплатиха, с, защото се опасяваха, че ще има размиване на марките. И мисля, че днес не може да се каже, че че че те имаха проблеми, че търговците на, на автомобили имаха проблеми и преди кризата, така че в тях, в тях интерес е да има една много ефективна мрежа за да може това да се отрази положително и на потребителите съответно. Така че ние смятаме, че, че първичният пазар трябва да бъде малко по-гъвкав и за това и търговците, и е, производителите ще, е, ще могат е, да се възползват от едни много по-ефективни услуги. 30% казах, 30%. Така че не става, не става дума само за спестяване на разходи от страна на производителите, но също така за намаляване на разходите на дистрибуторите. И това ще бъде и е, благоприятно за развитието на економиката и за европейските потребители. Може би след това производителите или благодаря. Не мисля, че аз би трябвало да кажа какъв е публичният интерес, в предлож... с който се крие в това предложение. Комисията би трябвало да отговори на този въпрос, но от гледна точка на сектора и производи... производителите. А, като производители в автомобилния сектор ние сме регулирани от именно регламента за групово освобождаване, който е много по-ограничителен и прескриптивен, отколкото общата, е, общия регламент, който е валиден за другите сектори. Така че, честно казвам, ние не разбираме защо така стоят нещата, както казах по-рано. Ако анализираме този пазар, ние не виждаме сериозни проблеми, свързани с конкуренцията, що се отнася до продажбата на МПС-та, в сравнение с продажби на други пазари. Така че става въпрос именно автос сектора и регламента да заработят добре, така както добре работят в другите сектори. Ако няма проблеми, не виждаме защо е необходимо да се използва същия регламент. Проблемът, свързан с сегашния регламент, мисля, че до голяма степен, казано беше и от господин Сизар, че е свързано с допълнителни разходи в системата. Това вероятно е вярно до някъде. Не мога да говоря обаче за отделните производители, знаете, че те нямат проблем с е, мултибрандига по принцип. Имат проблеми, може би, с това, че е, един техен модел се продава редом с друг модел. Е, не това е проблема. Проблемът е именно в факта, че се размиват е, идентичността между марките. Ако един автомобил от една марка седи до друг автомобил от друга марка и се продават едновременно в една площ. По този начин се размиват марките. Има и по-голяма комисионна, за да речем за е, марка Б и така нататък. Не, че по принцип те са против е, този принцип на съвместно продажба на различни марки. Необходимо да се повиши стандарта за дилерите което в крайна сметка ще доведе за допълнителни разходи в системата и тези разходи ще се носят от всички, както от дилерите, така и потребителите в крайна сметка. И това не е идеалното решение. Що се отнася при поддръжката? От гледна точка на разпоредбите и нормативите, няма значение как точно са формулирани, къде са в регламенти, в насоки. Няма значение. Става въпрос за тяхното спазване. И в миналото, когато комисията вижда проблеми, е, свързани с предоставяне или не предоставяне на информация, има съответно 101 член, е, по силата на който може да действа. И може да се действа на, именно навсякъде. Необходимо е да се приложи и това е. Разлика няма. По отношение на стандартизирания формат, мисля, че за всички нови автомобили стандарта се разработват. Още не съществува. Той е вход на разработка. И когато е факт, разбира се, то ще бъде приложимо Aero 5 е, и по-нататък. Проблемът е в следното. Мислим, че няма да е възможно да се промени информация, която по-настоящем е, предоставяме на нашите гаражи за поддръжка. Е, те са произведени някои е, от тези автомобили преди 5, преди 10 години. Всичко е качено на съответния носител, така че няма логика да се иска да се промени в цялата тази техническа информация съобразно новите стандарти. Обаче, когато се подготвя нова е, информация, това ще бъде така. И в бъдеще ще може да се използват разпоредбите, информацията така, както са използвани до сега. Не виждам проблем. Благодаря. Благодаря. А сега по отношение на останалите участници, желаете ли думата? Да, благодаря, госпожо председател, от името на диларите. Сайкс. Мога да кажа следното. Наистина устарява 40% информацията, че всъщност от автомобила, цената на автомобила е свързана с пластмента. И аз лично мисля, че 99% е крайно време да се направят нужните промени, именно за да се отчете тази динамика, да се види дали наистина това е вярно. Според нас не. По отношение на мултибрандинга, наистина много е рано да се прави оценка на пазара, както вече казах, защото само две години съществува съвместната търговия на модели. Е, в оценката наистина не можеше да се очете и становището на дилерите, а от месец ноември миналата година може да се използва като пример немския пазар. 68% от а, а, там центровете предлагат различни марки на принципа на мултибрандинга. И а, трябва да видим по какъв начин това е в полза на потребителите. Много от разходите от бак офиса, компютрите, обучението, сградия, фонд, всичко това може да бъде споделено и може от, от различни пера да си получават бюджета и дали е, два или три е, автомобила от различни марки са, полож... Е, са показани в един салон, в съседни салони за продажба, няма значение. Важно е в крайна сметка като дилър да имаш защитата от економическите проблеми, защото когато имаш добри марки, им получава се съответна услуга, която може да бъде използвана действително за всички, в крайна сметка, економическото положение да се подобри. Новите предложения не само, че ще ни върнат една стъпка назад, а то е, ще се изградат стените между отделните марки, а всъщност две ще са стъпките назад, според нас, защото ще има отделни сгради, вероятно на различни центрове ще се продават отделните марки автомобили и представете си, какво ще се случи с всичките разходи? Те ще е, нараснат невероятно и кой ще ги носи? Естествено, потребителите в крайна сметка. По отношение на това, дали мултибрандига води до увеличаване на разходите. Да, отчитат се различните фактори, е, но е необходимо да се разграничават отделните маркове, марки автомобили, въпреки че са една до друга в салона и в крайна сметка производителите а, е, биха могли да подпомогнат а, е, дилърите, а не непрекъснато да ги е, потикват да инвестират все повече и повече а, в своята дейност. А, а, това е много по-значимо, отколкото това какви марки автомобили продаваш къде. Когато се започна с е, ниски стандарти по отношение на корпоративен брандинг, а след това тези стандарти и нормативи се увеличават, когато се увеличи и пазарния дял, това разбира се е съвсем логично, но когато имате економическа криза или е, много е важно, според мен, всички марки да имат е, възможност да бъдат продавани едновременно, т.е. да има мултибрандинг, който ще бъде в крайна сметка в интерес на потребителите И е, в никакъв случай е, няма да изчезне липсата на конкуренция между отделните марки, според нас. По отношение на последната точка, свързана с а, е, а, безплатните целуги, е, е, евро 3 или 2 милиона по отношение, взаимоотношенията, поддръжка, дилър – Разбира се, говоря за ситуацията, която не си още обучил своите хора. Това е инвестиция, която в крайна сметка се носи на плещите на дилерите, а мултибрандинга може да помогне до намаляване на разходите между отделните марки или не е необходимо. В крайна сметка е необходимо е да се отчете и интереса на дилерите. Е, те би трябвало да имат е, кратък период е, и наистина всичко това ще бъде разгледано в насоките за установените марки, естествено. Има перспектива, а, която може да се започне и вед... надяваме се, че поне ние сме убедени всъщност, че е в интерес на потребителите да могат да си правят избора на едно и също място в един и същи салон, вместо да им се трупат нови и нови разходи и цената в крайна сметка да се носи от потребителя. Благодаря. Желаете ли вие да вземете думата, госпожо Крейт? Само искам да се върна към мултибрендинга и наказаното от комисията. Вероятно, това може да бъде проблемно. Бих искала да ви припомня, че мултибрендинг в едно и също пространство не е единствената, не е единствения вариант. Може да има различни пространства, в различни градове, в различни държави. Има най-различни решения на този проблем. А, мулти, дали мултибрендинга наистина е до довело до увеличаване на цените. Аз трудно мога да разбера казаното от комисията. Не, боя се, че не е точно така. Що ще са до техническата информация? Да, насоките наистина са обвързващи и те са много, и те са е, също толкова важни, колкото мини регламента, но е, но мисля, че допълнителни е, правила просто ще пред, предотвратят стигането до съда, до съдилище, до арбитраж, съответни е, разходи и така нататък. И стигане до е, решение на Европейския в е, съда на европейските общности. Така че аз смятам, че трябва да има допълнителни, допълнителна информация, като по този начин ще се спестат допълнителни разходи за малките и средни предприятия. Благодаря ви. Йорган и Перванш Берес, дали някой друг иска да зададе въпроси? Благодаря ви. Чухме някои неща за конкуренцията, за намаляване на разходите. Това, което ме интересува е дали има някаква оценка, свързана с тези промени и как ще се отразят те на заетостта, както в сектора на производство, така и в сектора на разпространение и продажби? Да, ако има разходи, свързани с конкуренцията, трябва да имат някакъв происход, откъде идват те и как ще се отразят те на условията на труд. Втория въпрос, който искам да задам. Дали ще има някакво въздействие върху качеството на продуктите? Аз се информирах а, по този въпрос. Има хора, които казват, че това е така. Втория вариант е да се намалят а, разходите, това може да се отрази върху продукти, които да не са от такова високо качество, както оригиналните продукти. Дали ще има и такива последствия? Би ме интересувало как изглеждат оценките и равносметките в това отношение. Перванш има думата. Аз имам въпрос специално към комисията абсолютно свързано с колегата Клет. Комисията е колегиален орган и когато предприема законодателна инициатива, важно е съответния акт да се вписва в глобалната стратегия на комисията. И днешната тема е едно, има едно тройно измерение, което ни интересува. Независимо от начина на дистрибуция в автомобилната индустрия, се задава въпроса за животоспособността на тази индустрия, възможностите да се справи с кризата и какво ще бъде евентуалното въздействие на този нов законодателен акт, за да помогне на Европейския съюз да разполага с една автомобилна индустрия, която е жизнено способна и ефикасна. Второто измерение, което е изключително важно, е заетостта. Всеки един от експертите, от гостите спомена а, загрижеността за потребителите. Но в днешния контекст в европейски мащаб, както каза и колегата Клод, когато говорим за автомобилна индустрия, първият проблем е заетостта. Преди да бъдат продавани е, автомобилите се произвеждат от огромен брой хора и във всеки регион има много работни места, свързани с тази индустрия. Задължително се проведе проучване за въздействие. Е, дали това проучване е направено в духа на Лисабонския договор и какви са цифрите, които са констатирани в резултат на този анализ. Какъв е, какво е социалното въздействие? Защото социалното е не само хора да, да купуват по-ефтини коли, а преди всичко колко работни места ще се създадат или колко работни места ще се загубят. И третия проблем, който буди загриженост, свързан с, с въпрос, на който не отговорихте. Ако погледна ръководещата линия на комисията днес. Основната цел е да се постигне устойчиво развитие. Ние искаме в бъдеще да разполагаме с по-малко коли а, и които по-малко замърсяват, да се ползва повече обществения транспорт. По какъв начин този законодателен акт ще допринесе за тази цел да се постигне устойчиво развитие? Uh, uh, благодаря. Още двама души са се записали. Имате думата. Е, благодаря ви. Моят въпрос е следния и се отправя към комисията, но и към другите наши гости. Как тези промени ще се отразят на страни, където има малко дистрибутори, където е, таксите и данъците са високи и където има много е, гъстонаселени е, места. Говоря всъщност за моята страна, за Финландия. Ние считаме, че ако търговците не могат да продават и други марки, то тогава потребителите не могат да сравняват различните марки. Защото ако мултибрандинга се сблъска с препятствия, хората ще трябва да, да извърват километри и километри, за да могат да сравняват мерките. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към въпроса, който зададе колегата преди мен. Не става въпрос толкова за това а, да имаме напреден план на автомобили, които са екологично чисти. Става въпрос за един баланс между интересите на производителите на автомобили а, и възможността да се определи пътя на пласиране на тези автомобили. От друга страна става въпрос каква позиция ще имат дилерите и търговците, каква ще е тяхната позиция отнесена към производителите. От гледна точка на потребителя и от гледна точка на един баланс между производителите и дилерите, не съм убеден, че този баланс, който беше намерен в директивата през 2002 година е толкова лош. И това, което предлага комисията, не е много по-добра, точно обратно. Ето защо аргументите не бяха толкова красноречиви, защо е необходима тази промяна. Дали дали а, не е ясно дали а, ще се постигне един баланс за 2011 година, дали а, а, търговците а, трябва да се откажат от този мултибрандинг. Бран, и дали този баланс, справедлив баланс е гарантиран за бъдеще. Благодаря ви. Uh, Всички вече се събуждат. Виждам. Сега давам думата на а, другите двама записани за въпроси, след което ще дадем думата за отговори. Благодаря, господин председател. <clears throat> До сега регламента функционираше нормално. Трябва обаче вече да правим разлика от първичен и вторичен пазар. И за това е необходимо да има последователни правила по отношение на конкуренцията. Интересуваме какъв ще бъде економическият ефект. Тук се говори за връзка между дистрибутори и производители. Аз искам да мисля обаче за потребителите дали е, продажната цена ще се промени и е, какво ще се прави след продажбата, поддръжката след продажба. Ще има ли възможности за избор? И нещо важно за приложното поле на новия регламент. Много е възможно да настъпи технологична промяна. Знаете, че има една система от мрежи, която се създава, как новата а, рамка ще се съчетае с а, технологичната промяна. Госпожа Дати? Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратко. А, вече говорихме по, този, по тази тема през декември и няколко от нас поискаха да комисията направи по-точно проучване за въздействие за момента обаче няма такова точно проучване, което да отчита заетостта, потреблението и производството в кризисния период. Е, дали е, всички мерки, които са заети за подкрепа на отрасла в рамките на плановете за е, економическо възстановяване, например премиите за предаване на стари автомобили, замърсяването и така нататък са отчетени. Е, въпросите, които зададохме преди няколко месеца, си остават. Е, ние още тогава искахме да се отчете въздействието върху заетостта, е, защото социалният ефект не е само да се увеличи потреблението, а да се запазят работните места. Знаем колко уволнения имаше в автомобилния сектор. И, и за преди да говорим за това групово освобождаване, трябва да чуем отговорите на тези въпроси. Някой друг? Някой друг? Друг желаящ има ли да взема думата? Друг Много от тези въпроси бяха насочени към комисията отново. И вероятно, може би трябва да си и направим заключението, че ни трябваше повече време, а, за да дискутираме всичко това за да можем да планираме както семинара по-добре, така и времето му. Но, обръщам се към комисията. Разполагаме се още около 20 минути, което означава, че всеки от вас ще има около 5 минути за отговор. Имате думата. Благодаря. Да, има и много други участници в сектора, които не участват днес в дискусията, а всъщност би било много полезно. Наистина много е сложна темата, доклада и материала, дискутираме ли сме го. Донесъл съм всички документи, оценка на въздействие. Както виждате, това са много обемни документи и един от тях е действително пълната оценка на въздействие, възоснова на което направихме различните заключения и разбира се, засегнахме всичките аспекти, свързани с дилърите и производителите на автомобили, автомобили с акцент върху МПС, малките и средни предприятия в сектора, пласмента и мисля, че мога да се обърна към колегите ми. Ако се интересувате, те ще ви насочат конкретно към текстове и глави в документите, които ви интересуват. Искам обаче да ви уверя, че всичко това, всички тези въпроси бяха обсъдени и за да можем наистина да имаме жизнеспособен автомобилен сектор в Европа, който е много важен за нашия експорт, разбира се, е необходимо да имаме конкурентен пазар на всяко ниво производители, дилери, както ние ги наричаме е, вътре в марката, а и между марките. Е, тоест, дилъри, които е, търгуват само с изключително с една марка или с различни марки автомобили. Разбира се, всичко това е възможно само ако а, имаме успех като цяло в пазара, в сектора, а, за да можем да имаме ефективен, а, жизнеспособен сектор. Обеден съм, че дилерите и производителите са еднакво отговорни. Те са заедно на кораба. Те не са врагове един срещу друг. А изключително много зависят един от друг, независимо дали са в Ирландия работещи, дали са продават различни марки в един търговски център. Наистина, убеден съм, че много от производителите е, нямат никакви възражения да се продават тяхната марка наред с други автомобили в е, е, един търговски център. Всички биха имали полза от това. В Германия, например, ако има прекалено много мултибрандинг и има високо качествено марка като Mercedes, всъщност този център започва да продава много повече купуваш автомобили от различни марки, защото наистина не, може, не иска да, да, да стане размиване. Така че пазарните сили в крайна сметка ще се нагодят и ще се получи най-ефективният начин на пласмент между дилърите и а, взаимоотношенията им с съответно и производителите на автомобили. Така че Наистина има много проблеми в момента в сектора и пред производителите. Производство на екологосъобразни автомобили, свръхпроизводство, капацитет, маржовете са много ниско, така че за да могат да си запазят е, работните места, да не е необходимо да искат държавна помощ от своите правителства, производителите трябва да намерят най-конкурентно способния начин да произвеждат автомобили и да ги продават и за това пазара на новите автомобили наистина в крайна сметка е изключително важно да може да е, вгради в себе си по-гъвкав подход. По отношение на останалата част е, от пазара, е, както е, знаем, 50% е, от поддръжката са малки и средни предприятия, което значи много работни места. Ясно е какви са техните трудности по отношение на достъпа, например, до техническа информация или размития пазар. Така че, в крайна сметка, всичко това е и в интерес на потребителите, но и на производителите и на търговците. Това е напълно го отчитаме. Надявам се, че отговорих на по-голямия по брой от, от, е, от, от зададените въпроси, но се обръщаме към моите колеги, разбира се. Ако желаете да засегнете мултибрандник, например, по-подробно. Uh, имам. Имам <laughs> само 10 секунди в рамките ни е 5. Така че сам телеграфично. Това, което не беше казано в сегашния режим, има мултибрендинг, но по принцип търговците нямат право на това. Има възможност само комисията да разглежда всеки от случай по-отделно. Тоест договорите, които налагат само продажбата само марка по марка. Новата система ще създаде възможност априори да се прилага тази система. И господин Санчес а, попита, това според Испанската асоциация на производателите е, ще доведе до 20% увеличение. Така че ние сега предлагаме до едно решение експост, т.е. да оттеглиме правилата, които по някакъв начин ще имат отражение върху интересите на потребителите. Така че имаме четири варианта и, и в крайна сметка резултатите са едни и същи, защото и четирите варианти, които разглеждаме, в никакъв случай не предлагат е, базисна промяна т.е. качествена селективна дистрибуция. Търговците искат това, производителите искат това, защото а, по, по този начин има известна защита на търговците спрямо други търговци. Производителите е, считат, че системата е уместна, защото могат да да контролират е, начина по който се развива мрежата, като същевременно обаче могат да променят бройката. Това е, в момента е възможно благодарение на груповото освобождаване. Благодаря ви. Благодаря. Сега производителите, може би няколко думи. Благодаря ви много на много въпроси по начин, за начин а, по който това може да се отрази за устойчива мобилност, зелена економика, зелени а, е, превозни средства и така нататък. Наистина а, е, не всички въп, е, отговори се намират в а, оценките за въздействие. Аз ще ви кажа какво е моето лично мнение. А, аз мятам, че това, този регламент няма да има никакво никакви последици за производството, за производството на електрически МПС, тъй като това не е целта на заниманието. Ако производителите произвеждат електрически МПС, търговците ще ги продават. Но в регламента не се съдържа нищо, което да насърчава и това. Верно е, че много малко с са производителите, които а, в момента реализират големи печалби. Същото въжи и за търговците. Ние сме а, в крайна сметка в този сектор, дори преди кризата, маржа на печалбите беше много малък и малко бяха търговците, които наистина реализираха големи изложби. Но в, в, в, в бъдеще проблемите, с които те ще се сблъскат, няма да бъдат груповото освобождаване, а недостатъчното търсене. И това ще доведе до загуба на работни места. Защо смятаме, че това предложение е добре? Защото то премахва някои от ограниченията, залегнали в регламента, който в момента се прилага. Е, така че ако от друга страна производителите могат да е, се намесват и да участват повече в целия процес, мисля, че това ще бъде уместно и ще, бъде, ще им помогне, защото е, сектора наистина е, е, е, е така под в, в, в изпитва известно напрежение, така че а, а, ако, примерно, търговците намират някакви решения, то тези решения може би са добри за някои видове търговци или дилари, а не за целия сектор. Така че е, ние се опитваме да търсиме решение, за да могат дилерите просто да продават своите, е, да продават стоката и да, да реализират съответни е, печалби. Така че нека няма, нека се разберем по това. Като страна като Финландия и мултибрандинга. Както казах, в Финландия тази практика е широко разпространена дори и още преди въвеждането на новия правилник. Е, независимо от различните правила, така че в, в никакъв случай това няма да, да се отрази на, и нещата няма да се променят в бъдещето, тъй като производителите не могат да разполагат с индивидуални, с отделни мрежи е, за разпространение в страни като Финландия и в цял Скандинавия всъщност. Благодаря. И сега вие имате думата за отговор. Благодаря в интерес на търговците, производителите, служителите и потребителите е да има здрава мрежа за пласмент и дистрибуция. Защото в крайна сметка качеството на продуктите заслужават подобно. И това е в интерес на всички участници на пазара. А, наистина Търговският център би трябвало да има необходимите приходи, за да може в крайна сметка да обоснови економически с функционирането си. Ние предлагаме такъв подход – а всъщност е, новото предложение ще наруши вече установените взаимоотношения между всички участници и ще изисква изключително голяма субсидия и субсидиране на пазара по поддръжка и резервни части. А, разбира се, както вече бе казано, пазара за нови автомобили е изключително свит по-настоящем. Но, що се отнася до контрола на производителите на пазара за нови автомобили? Те имат наистина много голям натиск по отношение взимането на решения за търговските центрове и това всъщност ще доведе до дисбаланс и ще из, измести търговци както на пазара на нови автомобили, така и на пазара на автомобили за резервни части и поддръжка. Необходимо е да се учетове това, защото в крайна сметка ще се наруши конкуренцията. Казахме, че трябва да се поддържа доброто конкурентна среда, така че всички да могат да бъдат доволни да участват в сектора. А когато става въпрос за различни държави, за производители, които разработват по-енергоефективни автомобили, хибридни, електрически, те ще бъдат изправени пред още по-големи затруднения по отношение на пласиране на своите продукти. Благодаря. И сега е, госпожа Крик има думата. Благодаря. Отново се връщам за въпроса, свързан с мултибрандинг в Финландия. Да, в тази страна няма проблем, защото наистина имаме пазар, е, общ пазар и потребителите могат да си купят какъвто автомобил желаят от центъра. Е, както вече казах, е, наистина това е най-добрият вариант според нас е, и имайки предвид е, покачването на цените, наистина това е от изключително голямо значение да може да се поддържа пазар и всеки да получи това, което желая и към което се стреми. Искам да добавя нещо по отношение на тези от вас, които се тревожат за заетостта. Искам да ви кажа, че пазара на резервни части и поддръжка всъщност предоставя работна, места по, работна ръка по места и работни места се откриват там, където хората работят и живеят. Така че насърчавам всички вас да, да обсъждате тези въпроси, когато се правят промени в сектора. Необходимо е да се учетат всичките тези трудности, но е важно да имаме предвид цялата верига. Е, ролята за е, потребителите от една страна е много важно да отчетем, но също така и необходимостта от заетостта по места. И така нашата асоциация бих, бих желали наистина да има мобилност, ясна, е, която ще даде възможност да има успешно бъдеще в целия сектор, пазар на резервни части и а, поддръжка. И а, това ще бъде ефективно, надявам се, ще влезе в сила от 1 юни тази година. А, защо е необходимо да се прави тази ревизия на регламента? Защо се променят правилата? Поради увеличаващите се трудности свързани с техническата информация, която трябва да бъде предоставена, както вече казах, необходимо да се засегнат всички аспекти в интерес на потребителите. Въпросът свързан с гаранцията също е много голям, така че в заключение искам да кажа, за нас е от изключително голямо значение да имаме ясна дефиниция за техническа информация, която ще бъде предоставена. Това трябва да залегне в новия регламент. И освен това, бихме искали да се защити мултибрандинга в бъдеще. Благодаря ви. Um, Благодаря. Малкън желая да вземе думата отново и нека да му дадем тази възможност. Благодаря, госпожо председател. Първо, както казахте по-рано, мисля, че наистина много важни неща имаме да обсъждаме, времето ни е малко. Подготвят се резолюция от комисията, което означава, че вие също ще внедрите и в своите идеи в нея. Но е, ако се върна отново на дискусията и интереса свързан с промяната, защо се налага промяната, струва ми се, че наистина това беше един важен въпрос и излезе нещо интересно в хода на дискусията. Комисията казва, че производителите и се стремят към по-голяма гъвкавост по отношение на пластмента. И а, това вероятно е в интерес на економиката като цяло. Отбелязвам и казаното от колегите по отношение на конкуренцията. А дилерите казват, ние искаме по-голяма гъвкавост също от наша страна. Всъщност тази гъвкавост а, ще се увеличава а, за да могат дилърите да могат да организират своята търговска дейност. А също и производителите се е, вълнуват от този въпрос и е, това е засегнато и в предложението 2009 година. Не съм сигурен дали всъщност оценката, която аз не съм прочал на комисията, е, има ясна позиция за постигане на баланс в тази иска, тези искания за гъвкав подход, който в крайна сметка да доведе като цяло до положително, положителен отговор на потребителски обществен интерес. Аз лично не съм убеден, че всичко това наистина е отчетено. На второ място, комисията каза нещо изключително важно по отношение на спазването на правилата. Това е от ключово значение за предложението. Следователно, по същия начин, ако проблема с спазването или не спазването на правилата е проблем, тогава не мисля, че промяната в нормативите ще ни доведе до нещо много по-различно. Може би сме по-добре при сегашните положения. Ако спазването е проблем, тогава проблемите, промяната не непременно ще доведе до нещо по-добро. Вече година а, участвам с, с тези дискусии, зная, че е необходимо да се направят промени, но Както каза комисията, 2006 година е информацията, която влиза в основата на оценката на комисията. А казаното от диларите за тези 30% разходи, вече преди 20 години, когато аз работих е, в областта активно в изследователска дейност, е, е, наистина знаехме, че това е нещо много важно. И по отношение на диларите, какво получават, как се стига до своят пазарен дял, разходите бяха много по-малко. Така че всъщност има какво може да се направи по отношение на ефективността, но не знае дали с това конкретно предложение ще стигнем до това. Госпожо председател, разбирам, че сме ограничени във времето. Необходимо е да въведем стабилност и сигурност в сектора. Не можем да продължим просто така да дискутираме още две години. Наистина трябва да отговорим на направеното предложение, и е, комисията има право за инициатива и е, действия в е, тази област, така че надявам се в крайна сметка, че във вашата резолюция вие ще можете да отчетете и вашите идеи. Естествено, по-нататък ще имаме предвид всичко това, когато ви... Благодаря много, Малкам. Мисля, че е пределно ясно, че Каквото и да стане, все още трябва да продължиме да разглеждаме и да обсъждаме тези въпроси. Има а, проекто устен въпрос и проекто резолюция, които са били разпространени на 14 на 14 април е крайния срок, ще го гласуваме на 19 април, така че ако обичате. Секретарята ще се опита да разпространи всички документи, колкото може по бързо, въпреки че разполагаме с много ограничени срокове и тъй като ще трябва да се гласува по време на пленарното заседание през май, трябва да бъдем наясно преди, с всичко, преди да се внесат измененията в законодателството. Благодаря на всички онези, които участваха и а, мога да ви кажа, че всички всички членове на нашата комисия се запознават а, с докум, документите подробно и дават своето мнение. Благодаря на тези, които присъстваха лично. Благодаря на Малкъм. И след 5 минути ще продължим с следващата точка от дневния ред. Right, we will now move... Сега продължаваме с точка 5 на дневния ред. Тези, които искат да си поговорят, могат да го направят извън залата, защото не искам докладчика да трябва да ви надвиква. Просто искам да спомена това, което казах преди това – що се отнася до изслушването, което ще се е, проведе в сряда след обед е, по повод е, пухите, които трябва да извлечем от кризата в Гърция. Казах, че ще има много въпроси и обаче не трябва да надвишаваме една минута а, за задаването на въпросите, както така се както това се прави по време, както го правихме по време на изкусването на комисарите, но може би след това с координаторите да се срещнем в края на това заседание, просто за да можем така да, да структурираме нещата за сряда, да видим докъде сме стигнали и просто да координираме, може би, част от въпросите. А сега минаваме към управление на криза, трансгранично управление на кризи в банковия сектор. А ще разгледаме проекто доклада на Елизар Ферера. Той е инициативен доклад, така че може би да дам веднага думата на Елиза. Благодаря, Шарон. Ще говори на английски. And, um... За да бъда по-ясна. на 22 февруари направихме един, едно обсъждане на доклада и след това работихме за консолидиране на а, текста. Бих искал да благодаря на всички от тези, които участваха в дискусията включително научните среди, политици, преди на надзорните органи, както и на колегите за, тяхното, за техния принос и за така желанието да се постигне компромис. Бих искал също така да благодаря на секретарията и по-специално на секретарията на нашата комисия за помощта, която ми подказаха. Искам да кажа, че на 16 март проведахме и едно много интересно изслушване по този въпрос, както и получихме и а, обяснения от комисията, а в Лисабон се проведе и заседание на 26 март. За нас така беше много приятно да разберем, че се постигна някакво, някакъв консенсус на и то на високо равнище, въпреки че става дума а, за много сложен проблем. Става дума за управление на банковия сектор по време на криза в целия Европейски съюз. Бих искала да спомена, че че всички заинтересовани страни смятат, че Европейския съюз трябва да се възползва от този момент, за да свърши следното. Първо, за да даде нови и подходящи правомощия на новите надзорни органи. Второ, за да се засили възможността и да, да се управлява ликвидността и трето да има по-ефективни инструменти за управление на криза. Мисля, че парламента трябва да играе историческа роля при постигането на тези три цели и се надявам, че този доклад ще, така, ще създаде едни е, е, е, референтни точки в цялостната тази мрежа на проблеми. Аз е, цел, цел, целта е да се получи един по-широк е, консенсус а, в цялата политическа палитра на парламента. Бих искал да спомена някои подробности от доклада и да се спра на четирите основни препоръки. Първо, а, целта е създаван с, с, с, да имаме обща резолюция по относно режима а, на ам, платежоспособност. Ние подкрепяме създаването на една методология, която да върви от базата към върха като се надгражда над колегиума на, на надзорния колегиум, там да, вклю... да, да, уча... да участват и представители на Министерствата на финансите. Знаеме, че през има и, и меморандум на раз... Тази цяла нова европейска рамка за банков надзор трябва да, да, да, да включва създаване на общи насоки, да има един, единен режим за платежоспособност и неплатежоспособност, а, как, на, да има съответни инструменти за реакция на криза, т.е. аз не искам да го наричам възстановителен план, а по-скоро кризисен план, и който да бъде подплатен с ефективни инструменти за реакция. и европейските банко, европе, европейските надзорни органи да работят в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. И под да има по-добра координация също така и с локалните органи на, за надзор трябва да да създадеме и, е, както казахме, един е, общ е, комитет за реакция на риска или за оценка на риска. който ще създаде един прозрачен механизъм който ще управлява намес, по-нататъчната намеса. Така че тези нови инструменти ще бъдат създадени от този комитет за системния риск. Както казах, и преди това става дума за, едно, да, за една дългосрочна визия, за една цялостно а, така, визия за, и, и, и, и, за развитието на економиката по цяло, взаимовръзките между различните елементи. И връзките между, различ, между различните банкови институции в Европа, които а, на практика притежават 70% от активите. Смятаме, че всеки един, е, всеки един орган трябва да бъде разглеждан и обсъждан по-отделно. Ако и тук минавам към втората препоръка. Така наречените систематични банки, системни банки, трябва да, да се създаде нещо като директива за европейско банково дело която да се приеме и която задължително да бъде приета от всички така наречени системни банки и, която да бъде, и което да бъде обвързващо. един втори елемент – Европейската банкова асоциация ще може да се е, намесва в момента, в който са постигнали някакви е, равнища и е, Европейската, Европейското бюро за системни рискове ще трябва да взема решение за интервенция като публикува и списък на институциите, които трябва да бъдат обект на надзор от страна на Европейския орган, като разбира се това се направи с съгласие и помощ на комисията фонда за стабилност. За него предлагаме създаването и на един а, друг а, отделен фонд, фонд, за да може да а, е, може да има по да има, самото управление да има по, по, по-европейски характер. Ние предлагаме също така да да се развият насоки за развитие на, на фондовете и начина по който ще се управляват тези фондове чрез допъл... съответно изработени насоки. Така че тези средства ще бъдат използвани, ако има уверение, че те са че инвестициите са достатъчно солидни, за да и четвъртата препоръка. Става дума за за да се избегне допълнителни бюрократични процедури и излишни разходи, да има самите, ба, самите банкови органи да могат да извършат тази работа, а не да се създава допълнителен орган. Т.е. да има един орган вътре в самата, в, сама, в самия Барков орган и да има възможност за, за създаване на, на, на, на допълнителни инструменти в случай на криза, но за сега да избегнем е, излишните административни процедури. Е, просто не трябва да, да налагаме на съответния сектор едно цунами от е, нови регламенти и разпоредби, но също време, но сега е момента да се действа. За това мисля, че нашето предложение трябва да бъде амбициозно, но също времено да посрещне очакванията на хората, които ние представляваме фонд за... трябва много ясно да, да се е, реши каква ще, каква ще бъде структурата на фонда за стабилност е, като същевременно обаче не трябва да се взимат решения, които да е, създадат прекалено много тежести на съответните органи, като, всичко това стане при консулта, консултации в сътрудничество с съответните заинтер, заинтересовани страни. Знаеме, че, може да има про, проблеми с, при трансграничните операции, в зависимост от това дали банките се смятат за системни или несистемни. системни но А, тази, а, е, мисля, че този подход би бил уместен, ако го ще считам, ако считаме, че той е само една първа крачка към един по-общо европейски подход. Необходимо е да има връзка между отделните инициативи, особено този доклад и ролята, която парламента отдава на съответните органи и естествено тук искам да подчертая доклада а, на банките за а, отчет на дейността и директивата, която е подготвена от Бърседо. Така че всичко това трябва да се доразвие позицията на парламента да бъде съвсем ясен в направеното предложение съответно. За момента е възможно сближаване на позициите, вече работим съвместно по отношение на, разбира се, фондовете за стабилност и за промишлеността. Това са предложения, които интегрират предложенията на други колеги. И така, в заключение, вече, колеги, цитирах е, важните аспекти и елементи, така че в крайна сметка нашето предложение се надяваме да доведе до е, стабилност е, и конкурентноспособност на европейската финансова система в международен план, като разбира се се излекат и полки от миналото, за да може да се а, предпазим от прехвърляне на проблема в цялостната економика. Така че благодаря и очаквам с интерес вашето мнение. Надявам се, че ще работим заедно в бъдеще. Благодаря, председателката госпожа Хъбнер. Uh, much, uh, like... Много благодаря. Искам да ви благодаря, госпожо докладчик, за доклада. Това е един много силен доклад, много амбициозен. И подкрепям много от направените предложения в него. Има обаче няколко проблема, на които искам да се спря, които или не са включени в доклада, или които според мен са изключително значими за успеха на механизма в трансгранична криза, евентуално. Първо, мисля, че е необходимо много по-задълбочено да помислим по въпроса за трансфера на активите, имайки предвид, че когато, например, има затруднения, Централата на една банка може да нареди трансфер на активи от по-ликвидна, например, клон към централата – и тук вече може да възникне проблем при положение, че липсват средства да се възстановят кредиторите или пък хората вложили е, пари в е, съответния клон. Така че в крайна сметка необходимо е на ниво централа да има по-добра защита, отколкото в клоновете. В този смисъл обаче ми се струва, че ще се изкриви конкурентно способността и препоръка едно – подточка която е записана в доклада ви, именно целта е да се оптимизира позицията на вложителите, да се гарантира еднакво отношение в различните държави към тях. Така че тук ми е въпроса дали а, а, държавата по происход наистина а, ще отчете а, именно необходимостта от установяването на един механизъм за разпределенето на разходите, които са свързани с проблемите в банковата система или в конкретната банка. Дали ликвидността ще бъде предоставена именно към а, банката майка или ще бъдат насочени към държавите по происход? По отношение на резолюцията по отношение на излизането от кризата, по отношение на платежоспособността. Тук, разбира се, можем да постигнем успех или по смисъла на хармонизирането, което всъщност е становището в доклада, или чрез създаване на един режим единен на европейско ниво – което означава, че всички кредитори в крайна сметка ще получат едно и също отношение на общо европейско ниво. Следващият ми коментар е свързан с едно разграничение в доклада между системни и несистемни трансгранични банки. Мисля, че такова разграничение вероятно ще създаде повече проблеми, отколкото решения. Дори и да се използват количествени а, критерии а, за уточняване кои са системни, кои не, в крайна сметка а, процес е доста арбитрарен. Освен това, последната криза ни учи на това, че банките, които се приемат за системни или съответно несистемни, в крайна сметка се оказват системни и за тях също е необходимо да се предвидят мерки за тяхното спасяване. Освен това, а, имайки предвид факта, че тази, това определение системна организация, системна банка, в крайна сметка може да се даде на ограничен брой банки. Е, необходимо е да се има предвид дали един е, фонд, в крайна сметка, може да ги спаси, ако това се е, налага и по какъв начин те могат да кандидатстват на една конкурентна основа за подобно финансиране. Това е едно предизвикателство, и отново е свързано с еднаквото отношение към всичките трансгранични банки или техните отделни клонове. Имайки предвид кризата, вече ясно виждаме, че има привилегия, е, естествено, съвсем естествена националната е, организация в сравнение с организации, които са на други държави член, членки. И тук вече има а, е, известно противоречие по отношение на равнопоставеното отношение към всички. Заключението от всичко това е, че колегиума от надзорните органи, според мен, трябва много активно да участва в управлението на кризата в трансграничните групи и също така, за да може да се избегнат всички тези проблеми. Наистина, мисля, че всички трансгранични банки трябва да получат еднакво отношение, независимо дали са системни или не. И на трето място. Мисля, че сега, ако, тъй като гледаме към бъдещето и бъдещето развитие, може би ще бъде полезно да помислим за това как банките работиха по-рано, преди въвеждането на тези практики, които в крайна сметка доведаха до финансовата криза. Последният доклад на ОСР, например, е много интересен, защото те предлагат доклада си да се върнем към старата система – идеята да се върнем от универсалното банкиране към отделния модела тип компания, който изгражда наистина преградни стени в, между отделните отдели в банката и това има своите предимства, както за банките, така и за цялата система. Един такъв модел разбира се, е, е възможен. Капитализира се всичко индивидуално и е, всичко се анализира и действията се предприемат независимо един от друг, е, една от друга трансакция. И по този начин наистина би могло да се разработи именно такъв модел, който да позволи независимото е, съществуване. Е, да, много амбициозни проекти биха могли да бъдат предложени в тази система, но в резултат наистина, в, е, е, ако възникне проблем в един банков сектор или в е, част, е отдел в банката, не непременно той би трябвало да се прехвърли в останалите в тази банка. Мисля, че сериозно трябва да обмислим тази идея и да я включим, но това е една възможност, която си струва да се обмисли. И сега накрая. Като докладчих в Сянка, искам да кажа, че Селиса се работи с удоволствие. И наистина предизвикателството е днес – да изградим такава система, която може да се справи с управлението на кризата, без отрицателно да се повлияе на банките в бъдеще. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Винаги е удоволствие да човек да вземе думата сред госпожа Хубнер, тъй като тя каза практически всичко. Аз също бих искал да благодаря на Елиза за работата, която свършихме знаено. Знам, че малките и средни банки в, в Европа по принцип работят добре, така че може би от една страна изглежда, че така да се е, хармонизира закона или правилата за неплатежоспособност, изглежда много лесно, а на практика ще се окаже едно минно поле. Не, аз не мога да, да разбера как Европейския надзорен орган ще разполага с достатъчен личен състав, за да може да работи ефективно, предвид това, че в голем, големите банки по време на криза има около 60 души, които се занимават с това. Така че бих искала също така да кажа, да попитам следното. Когато имате глобални банки, как, какъв, по какъв начин нашия надзорен орган ще може да свърши своята работа, когато имаме също временно а, присъствие на японски, китайски, американски представители на пазара. Така че това, това са два големи проблема, които според мен не, не намират решение в този а, доклад. Също... Така че, мисля, че само фонда за стабилност не е достатъчен и мисля, че трябва да включим и други мерки и други инструменти, включително това, което се предлага от канадските надзорни органи. Мисля, че в Съединените щати предлагат банките да деметират ценни книжа, които да са еквивалентни на 10% от техния капитал. за да за да не, за да, за да не се получи това, което се получи и съответно трубителите да понесат последиците. А, както госпожа Хъбнер каза, а, трябва а, европейските клонове трябва, трябва да могат да, да прехвърлят съответни активи към основната банка, към седалището на банка в момента на криза. И, по, и Така че мисля, че имам някои много важни проблеми, включително тези свързани с пенсионните фондове, които могат да се прехвърлят извън еврозоната в момент на неплатоспособност и така нататък. Това са проблеми, които трябва да намерят а, а, решение в а, дългосрочен план но за в средносрочен план мисля, че е, доклада е една така отправна точка, която можем да стъпим. Like Аз бих искал също да благодаря горещо на Елиса за отлично свързаната работа. Съгласни сме с повечето от е, е, записаното в доклада и с общ Тия тон. Не искам да повтарям вече казаното. Е, особено важна, разбира се, важен е дела по отношение на клоновете и централите, както и проблемите свързани с системност, несистемност, как точно да подходим. Всичко това подлежи на размисъл. Три други въпроси, искам да повдигна и с удоволствие ще продължа да работя с Елиза и с другите докладчици в Сянка. Първо, в доклада мисля, че не остава съвсем ясно или поне не е достатъчно силно казано следното. Кредиторите би трябвало да платят доста по-голям дял от онова, което до сега са плащали не е в доклада, но а, не много ясно е казано именно в доклада до каква степен кредиторите ще бъдат а, отговорни. И това за мен е много важен въпрос. На второ място. Споменахте доклада на ОИСР. И цялата дискусия, свързана с затварянето на банковата дейност в рамките на една институция или не. По отношение на кризата, а, тру, а, проблема беше не само за гол, прекалено големите банки, които да бъдат, които да могат да фалират, но става въпрос за различните степени, различните мащаби в различните държави. Става въпрос в крайна сметка за размера. И колко голяма банка бихме искали да има? Колко големи да бъдат банките? Да дискутираме ли този въпрос? И каква интервенция в условия на криза може да подпомогне и на по-малките банки? Как може да се засили конкурентноспособността а не само да се съсредоточаваме върху големите участници в пазара. Така че е, да се създаде идея по отношение на таксата, която ще се влага във фонда по един прогресивен начин, по един е, поетапен е, начин. Така че когато говорим за размера на институцията, винаги говорим, разбира се, и за реформата, и а, трябва да говорим и за капиталовите изисквания, за фонда, който се предлага тук и на последно място въпроса, свързан с а, конкуренцията. Дали тя ще играе по-голяма или по-малка роля и онова, което се дискутира от американските ни колеги също така. Според мен, техните предложения са доста свързани с онова, което правим ние тук. И бих искал да попитам дали има само системни, значими банки, които трябва да съсредоточат нашето внимание, или големи фондове, които също попадат в рамките на една подобна категория. Докладите до сега на ЕСМА, например, Става въпрос за един подобен европейски фонд. Следователно, трябва по-задълбочено да говорим по въпроса как са свързани те, как трябва да бъдат отразени и в нашия доклад тук. Благодаря. С интерес очаквам продължението на нашата съвместна работа по тази много значима тема. Благодаря. И това е списъка на хората, които желаят е, да вземат думата. Ако оттегляте думата, моля, кажете ми. Вики Фор, Пиде Скинер, Санчес Преседо, Йорген Клют и аз самата. Дали някой друг също би желал думата? Не. В такъв случай, Вики, имате думата. Благодаря. Въпросите са ми свързани с това какво може да се направи преди банкрута, така че той да не се случи. Мисля, че чудесна работа сте свършила и наистина засегнахте много от въпросите, които сме обсъждали през последните месеци. Благодаря ви. По отношение на първия въпрос. Много са хубави целите, Нека да започнем с тях, защо ние в финансов сектор имаме до, нужда от достъп до, до капитала и трябва да намалим риска. Какво правят банките? Предоставят възможност на хората да имат достъп до капитал и управляват риска. Това е нещо много хубаво. По отношение на равнопоставеността на всички кредитори в Европейския съюз – Дали все пак имам предвид една отделна група? Наистина, по различен начин може би трябва да се има отношение а, към малките и средни предприятия от отделните индивидуални вложители по същия начин трябва и към кредиторите да се отнасяме. Какви рискове искаме да смалим, да омекотим, на кого искаме да помогнем? В крайна сметка на дългосрочните, дали трябва да имат гаранции, държавни гаранции, какви рискове ще поемат отделните участници. По отношение на хармонизирането на законите за не платежоспособност, да, това е един много важен въпрос. И колегата ми Хюбнер наистина е, много интересен въпрос засегна за прехвърлянето на активите в е, състояние на криза. Наистина е, големи проблеми възникват в трансграничен план. Може да се разгледат преференциалните периоди, например – така че да може в крайна сметка да се направи анализ е, кое плащане не е трябвало да бъде извършвано, за да се избегне евентуалния банкрут. Ето подобни анализи ще ни помогнат. По отношение на а, контролното табло. Много е важно да видим какви рискове ще контролираме. Трябва да се контролират надзорните органи, разбира се. Наистина системата е, с, е, е, с цветовете на светофарите вероятно ще ни бъде полезно, но отново трябва да дискутираме дали червената светлина в дадена област непременно ни означава, че са се прекрачили да някакви много сериозни граници. И по отношение на директивата за капиталото изискване, 136 член, например, говорим за предоставането на допълнителни правомощия на регулаторите. Да, те имат нужда от това, но именно в този член става дума за всякакво, ако, ако има някакво нарушение, каквото и да е на тази директива. И тук означава, че може да се добави един голям списък и е, може би това е начина в крайна сметка да може да се установи наистина публичен контрол, но трябва да видим как можем да подходим по този въпрос и как да го решим. Така че има проблем свързан с директивата за капиталови изисквания, така че тя просто да се преповтори е, тук-там и на различните регулатори в Европа го да имаме, да предоставяме различни правомощия и дали това да няма да доведе до още по-голяма несигурност. Трябва да видим как се по света са подходили по този въпрос. Благодаря. Euh, Астрид Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Ферера за отличната работа, която дава добра основа за дебат, за размисъл. Преди всичко обаче искам да се спра на някои елементи, които според мен трябва да бъдат по-задълбочено анализирани. Моята страна Люксембург беше жестоко засегната от финансовата криза през 2008 година фалити, спасяване на Дексия, Фортис. Това бяха случаи, които изискваха спешна трансгранична намеса. Но има начини да се избягват подобни положения. Според мен е първият е да се гарантира по-голяма хармонизация и да се предвиди една общо европейска рамка за решаване на банковите кризи. Мисля, че всички сме съгласни с това. И по-конкретно трябва да гарантираме е, централите и филиалите на банковите групировки да бъдат третирани равнопоставено. Кризата през 2008 година достатъчно добре показа, че цент... банковите централи, когато са подложени на напрежение, всмукват колкото е възможно по-голям брой ликвидност от своите филиали. Това е неизбежно явление, но ако междувременно групировката фалира, а това се е случвало и не може да бъде изключено за нещастие за в бъдеще, трябва да се предвиди от самото начало някои филиали да не отговарят на кредителите и само централата да отговаря А, това всъщност се случва и това е несправедливо. Те, госпожа Хъбнар също спомена това. И когато госпожа Ферера препоръчва равнопоставеното третиране на е, институциите в държавите членки, смятам, че трябва да се изисква една европейска правна рамка в случай на неплатежоспособност на банките, в която рамка банковата групировка да се разглежда като едно цяло, така че филиалите, банковите клонове и е, централата да бъдат на равна нога. Това е съществено и е, се радвам, че и други колеги мислят същото. Друго. необходимо ли е пълна хурманизация, за да се въведе един 28 режим в плюс на съществуващите 27 национални законодателства, уреждащи несъстоятелността? Несъстоятелността. Не знам, но знам, че трябва да се действа. И още нещо, въпроса за системни и несистемни банки който също беше споменат от колегите. Аз ще кажа следното. Като госпожа Хюбнер. Разграничението между системни и несистемни банки необходимо ли е? Може би за някои разграничаването изглежда полезно, но ще бъде изключително трудно да се направи. Какви ще бъдат обективните критерии, които ще използваме? А ако тръгнем в тази посока, ще създадем регламентация за системните банки от една страна и от друга страна за банките с трансгранична дейност. Аз лично Честно да ви кажа, не мисля, че това е пътя, който трябва да поеме. Защото всяка една банка има системно значение. Нека да отдадем предимство на, един, на една европейска рамка, приложима към всички банки, които всички имат трансгранична дейност. И накрая една дума за звеното, което ще се занимава с уреждане на процедурите за обявяване в несъстоятелност и ликвидация на финансови институции. Госпожа Ферера иска да има едно специално звено към Европейския банков надзорен орган. Аз се питам обаче дали това е най-добрият подход, защото фалитът на една банка е резултат от и от една неточна оценка от страна на надзорните органи. Мисля, че това се спомена при изслушването, господин Констанци. Всъщност тук става въпрос за правомощие да се контролира ликвидацията. Аз не мисля дали, че това е най-доброто решение, по-добре е да бъде някакъв независим орган. Защото тук могат да възникнат конфликти на интереси. Благодаря, госпожо председател. Ще спра до тук. Благодаря ви. Е, Благодаря на Елиза Ферера. Това е много важна тема и смятам, че е добре в момента, когато обсъждаме другите аспекти, свързани с контрола, надзорните органи и регламентирането на финансовата система, е много уместно да се заемем и с тази тема, която много ясно е изложена в доклада на Ла Розиер посочен от Баросо, за да даде предложение в областта на банковия надзор. Ако искаме системата да функционира добре, трябва да знаем какво ще се прави, когато настъпи криза. Нормално банките ще функционират, ако е предвидено какво ще се прави по време на криза и мисля, че преди да чака предложение от комисията, парламента е добре да започне дебат, както правим в момента. Аз обаче съм, се притеснявам от едно. А, подходът на комисията е своего рода вертикален. Хваща се един въпрос, една идея и се анализира как тя ще функционира и как може да се приложи на практика. Обаче трябва да се започне дискусия. Ако банките не искат да увеличат собствените си средства, трябва да им се предложи тогава да се включат в един фонд за стабилност или да има някакво друго решение на трудностите, които срещат. И именно тази дискусия не виждам да се води никъде. И това ме притеснява. Казвам ми се, че на, в рамките на Г20 се говори по тези проблеми, обаче Г20 пък нямат представа какво става тук в този форум. Никой не следи работата на Г20, няма никаква координация. Там могат да направят завой на 180 градуса и няма и да разберем. И твърдим, че процесът в Г20 е чудесен. Мисля, че е хубаво, че ние започваме дискусия за реакциите по време на криза. И трябва да си дадем много ясно сметка, че всичко е свързано. Или банките ще е, приемат да засилят е, контрола, регламентацията и е, когато настъпи криза, риска ще е по-малък и те няма да се нуждаят да влагат много средства в фондовете за спасяване или за стабилизация, или пък ще решат, че ако засилят регламентацията, това ще намали тяхната конкурентоспособност прямо американските банки и тогава ще трябва да приемат да започнат дискусия за създаването на спасяващи фондове. Това беше първото. Второ, Връщам се към казаното от няколко колеги, което споделям. Какво означава системна парк? Това е една доста странна идея, която като че ли идва от един списък, е изготвен от Европейската централна банка преди избухването на кризата и според който 40 банки Бях обявени за системни, но кризата много точно показа, че проблема не беше точно в тези структури. Трябва много точно да анализираме исландския случай. И ирландския, между другото. Започнах видяхме, че процес, който започва в една е, страна, е, предизвика едно полудяло движение на капитали е, и се наложиха трансгранични общоевропейски решения. Тоест важното е не само да разберем дали банката, да се знае дали банката, от която тръгва процеса, е активна в 20 страни или 21 страни, а да видим какъв е ефекта, който тя предизвиква на вътрешния европейски пазар. И затова тук този, това разграничение, е системно, системно, ми се струва доста неуместно. По отношение на програмата за надзор на банките, мисля, че има един начин, който се обсъжда. Разбира се, трябва да търсим по-голяма хармонизация. Това са стрес-тестовете. Ако вярваме в това, както вярваме в проучванията за въздействие, мисля, че можем да приемем. Вместо да има описание какви са възможностите на банката да реагира, това ще е по-удачно. По отношение на фалитите, мисля, че всички сме съгласни. Има широк консенсус, давайки си сметка, че няма да е лесно. И последно две бележки. Първото. Отново в този пазъл, който е на маса, тази мозайка, арбитража нещо не може да си намери мястото и аз а, се притеснявам, че ако всеки път, когато приемаме законодателство само с една цел, забравяме а, и съпътващите цели, именно да се гарантира и финансирането в европейски мащаб. Тук има няколко предложения. Примерно, създаване фонд за стабилност на големите банки, който ще реагира в случай на риск и същевременно идеята за гаранция на депозитите. Мисля, че е важно да се запазят и двете, както предлага докладчицата, но трябва да се консултираме и с банките. Но за мене това е основния минимум. Хармонизирана и европейска дефиниция на системата на гаранция. Госпожо председател, искам да ви кажа, че когато миналата година увеличихме праговете за гаранция на депозитите в европейски мащаб, поискахме комисията да формулира предложение за хармонизация на защита на депозициите и мисля, че е важно комисията да даде най-после това предложение. И накрая по отношение на финансирането на фонда за стабилност, мисля, че е изключително важно да се уверим, че това няма да фаворизира само депозитите, ще покрие рисковите дейности, особено трансграничния системен риск. И затова всичко, което се отнася до заплащанията, трябва също да се разгледа приоритетно. Okay, uh, Питер. Благодаря на Леса за от личния доклад и усилията й. Наистина имахме нужда от нещо толкова ясно. Както виждате, доклада е в много добри ръце. Много хора казаха това. Е, препоръките са насочени в е, допълнителни аспекти е, доклада се основава наистина, разбира се, на подхода базиран на риск, свързан с е, платежоспособността. Разбира се, моделите на различните банки са различни. Те имат нужда, разбира се, и от качество, осигуреност. От... И както чувам всички взели думата до сега, има известни опасения, че много бързо ще се хвърлим някъде, без да е, обмислим наистина какво трябва да изпълнява този фонд. Убеден съм, че през следващите години имаме много работа в тази насока. Да, вниманието трябва да е насочено към банките. Напълно го разбираме това, разбираме го и от времевата рамка, всичко казано от се напълно вярно. До края на 2011 година очакваме предложението от комисията. Ние, разбира се, в парламента ще работим. Не бива да си мислим, че вече имаме идея, която няма да се отразява от дебата следващите години. В никакъв случай, но това е отлично начало и един от въпросите, които трябва да си зададем в този смисъл е добре. Вниманието в, върху банките. Знаем, че това е част от големия проблем, капиталовите пазари наистина по, пострадаха по един и същи начин от кризата. Мисля, че резултата обаче е различен. Причината е една проблеми в банките, в застраховането, в капиталовите пазари, но трябва да разграничим подхода си. Да, ще имаме общ фонд – трябва да знаем, че наистина говорим за най-системната част от тази финансова банкова е, индустрия, ако мога така да кажа. Освен това, доклада на Ферера е нещо много важно, защото говорим наистина за ЕБА, за ЕЗМА, за тези изключително важни институции, банковия орган на европейско ниво, например, е, много е важно това, но трябва ние да си имаме нашия график. Трябва да си водим наистина един същински дебат в парламента. Ако приемем всичко това, тогава а, ние ще имаме водеща роля, вероятно, и тогава, може би, ще можем в крайна сметка, ако постигнем споразумение по отношение на фонда, да стигнем до а, някакви а, решения, които ще улекотат е, нормативната база именно и за европейската Европейския банков орган, както и за другите, които в момента обсъждаме. А, мисля, че нашето отношение трябва да е такова. Защото в противен случай банките някак си се чувстват сигурни, че така или иначе ще могат да разчитат на нещо, с някакъв капитал, който ще им бъде предоставен от други банки. Това със сигурност нали, не е точно нашия подход. Много внимателно трябва да а, се разграничим. Може би трябва да говорим ли се за това? Система системните банки, да, има голям интерес. Американците, Пол Кенджорски, например, който ни посети, непрекъснато ни питаше какво е системния риск нещо, което се измерва в бъд... миналото, обаче не може да го предвидиш за бъдеще. Така че наистина можем да говорим за такива ни системно рискови банки. Да, говорим и за трансгранични банки. Да, говорим, разбира се, и за исландските банки, за германските а, банки. А, да не погледнем какво се случва пък и в Обединеното кралство, в трансграничните проблеми и а, е, то, всичко това доведе до много сериозен дисбаланс в британската економика, например. Мисля, че всичко това е много важно и трябва да го обсъдим преди просто да се хвърлим към а, е, някакво решение за а, е, общ фонд. Сега, къде са банките, централите, техните филиали а, и клонове в Европейския съюз? Има ли достатъчно капитали там, където са в момента? Т.е. това е старата дискусия за държава, происход и приемаща държава. А, това също е много важно. Нека да се опитаме да разрешим, но това в подхода си. Нека не го пренебрегваме. Освен това, мисля, че ако имаме необходим баланс между отговорността и отделните подходи в сектора, в крайна сметка ние ще сме се запътили в правилната посока. Благодаря ви. Благодаря, Питер. Благодаря. Аз също искам да благодаря на Лиза Ферейра. Тя ни предложи един много добър доклад, много добре структуриран. И е хубаво, че имаме възможност да обменим мненията ни. Много важни неща са регулирането, надзора и управлението на кризата. Предвид кризата не можем да се доверяваме по-нататък в ам, собствения надзор. Аз също съм на, на, мнение на, на мнението на докладчика, че имаме нужда от а, засилен контрол при управлението на кризите. А, трябва да решим дали ще защитим интересите на вложителите, интересите на данакоплатците. Не може данакоплатците да финансират изцяло системата, която а, тя рухне. Трябва да се знае какви са системите в различните държави членки, трябва да се знае а, кой поема отговорност, коя група от банки, трябва да се формулират ясно отговорностите, трябва да има и планове за действие в а, кризисни ситуации. Е, трябва да сме наясно как изглежда този стрес тест. Говореше се за банките със системно значение. Има е, такива институти, има и такива банки. Трябва да ги определим като такива. Стои въпросът как трябва да подходим, когато искаме да формулираме тези системни банки и трябва да изберем а, един многостранен модел и метод. Европейския съюз трябва да е в състояние да определи ясни критерии, които трябва да са съвместими с многостранната рамка. Трябва да сме много внимателни, когато предприемаме едностранни инициативи ние трябва да се концентрираме върху едно многостранно решение и след това да изберем европейския подход. Смятам, че това е и желанието и на докладчика. Е, говореше се за един Европейски фонд за стабилност. Това не е същото като гаранционния фонд – ам, има фондове за защита на вложителите, а имаме нужда от фонд, който да гарантира съществуването на цялата система и нейното преструктуриране. Не става въпрос само за връщане на парите на тези, които са ги вложили, а за запазване на структурата на системата тъй като има различни банки, инвестиционни банки ам, и универсални банки имаше проблем. А именно, че инвеститорите не бяха достатъчно защитени. Има най-различни механизми, които действат в защита на инвеститорите, но те не са достатъчни. Ние имаме нужда, в крайна сметка, от една единствена система за защита на инвеститорите, която да е от полза. Иначе, в противен случай, когато а, кризата удари, трябва да се намеси държавата. А, трябва да мислим по-нататък в тази посока е за създаване на един фонд за защита а, и за оценка на системния риск в Европейския съюз има различни нива, на които са поставени различни институции. Въпросът е дали ще трябва да се защитят инвеститорите или ам, системните банки. Трябва да се увеличи ликвидността в някои области, а, трябва да се действа проциклично. А, за мен това са най-важните аспекти. Благодаря ви. Юрген Култ има думата. Благодаря ви. Искам да се спра още веднъж на изказването на госпожа Хюпнер. Тя засегна доклада на ОИСР. Аз го четох и изключително интересни неща бяха написани там, свързани с причините при възникването на кризи. ОИСР предлага двете области, търговските банки, инвестиционните банки да бъдат обединени. тези институти, които не бяха, не се занимаваха с инвестиционно банкиране, се съхраниха това трябва да се ам, има предвид. Това се оказва, че е един много а, важен елемент а, при възникването на кризата. Този аспект трябва да бъде включен. ОИСР е една а, много надежна, а, много надежен орган. Може да се вземе неговото мнение предвид. Когато а, банките са разпределени така, че а, тези а, две сфери не са свързани с себе си а, по отношение на техните отговорности, а, е, варианта е по-удачен. А, и а, в тази насока и принципът а, на системното значение в финансовите институти а, трябва да бъде разгледан допълнително. Благодаря ви. Силви. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях. Искам да изразя и мнението на Оле Шмидт. По системния риск когато създавахме е, е, Европейския комитет за системен риск, е, си дадах сметка, че е трудно да се даде дефиниция на системен риск, защото може да забравим нещо и да създадем един законодателен пропуск. Затова трябва да сме много предпазливи. От името на колегата Шмидт, който не може да присъства и се извинява, и който споделя проблема за недиференциране, за, т.е. да не се разграничават банките. Съгласен е с предложения подход да се поиска комисията да предложи на парламента до края на 2011 година една рамка за управление на кризи, за да имат минимални общи правила както и да заедно да обсъдим правилата за несъстоятелност и фалит. Тоест, важно е да накоплаците да не пострадат. И направеното у Швеция е интересно. Мисля, че ще предам на госпожа Ферера неговите бележки. Шведския опит е интересен имахме едно изслушване, те доста добре се измъкнаха, са се измъкнали от една много силна криза през 90-те години. Благодаря. Um, thank you very much. Благодаря много. Мисля, че това, са, това беше. Изчерпахме списъка на изказващите си. И аз, като другите, приветствам това, че Елиза изработи този доклад. Вие започнахте така да разчиствате този сектор и в крайна сметка, може би, изведнъж въпросите станаха все повече и повече от всички случаи много повече от отговорите. аз Казах моето мнение за неплатежоспособността, сега няма да го повтарям, но мисля, че в момента се сблъскваме с една дилема. От, едно, от една страна да бъдем много амбициозни за а, бъдеще, но същевременно да не, да не бързаме безкрайно много, макар и да искаме а, комисията да направи предложения за до година. Т.е. да има едно равновесие, един баланс между амбициите и е, времето, с което разполагаме. Някои проблемите бяха поставени в директивата не способност 2, но не намериха, не така не са цялостно обхванати. Аз там се а, така предлагат някакви решения за преразпределенията на активите в случай на неплатежбоспособност или на фалит, кой какво ще получи. А, а, а, така че трябва да, като се, като се включат включително и, и на тест и съответните плащания при, при наследства и така нататък. Така че това е един много сложен а, проблем и мисля, че наистина трябва да, да, се, да се опитаме да разгледаме само а, банките и, и, и доколко това касае само банките. Мисля, че Не можем да, да искаме един единен пазар, един общ европейски пазар, а да нямаме една обща единна система за единно законодателство, един хармонизирано законодателство за неплатеващо способност. А що се отнася до а, фондовете? Трябва да има някакви санкции при в случай, че те се използват, защото инак а, а, колкото по често се посяга към тези а, фондове, трябва просто да има някакъв, някакъв а, механизъм защото инак ще има опасност много често да се посяга към тях. А... Става дума за капиталните изисквания. Мисля, че от една страна искаме нови видове капитали, а може би и тези капитални изискания такива. А като видиме каква е директивата за капиланните изисквания, не, не, не, нещата са много по-различни, така че струва ми се, че тук има известно противоречие, което трябва да намери някакво решение. Това е един проблем, така който трябва да се разглежда в дългосрочно план. Защото в противен случай ще имаме все повече и повече задбалансови а, а, плащания. Ако видим какво се случи през 80-те години в банките в Великобритания и гаранциите, които не можем да имаме огромни суми, които да бъдат гарантирани. Така че трябва да потърсим други инструменти, които да могат да свършат тази равна. Така че трябва да потърсиме някакви а, инструменти или някакви модули, които да ни позволят да се да продължим, да, да, на банките да продължат да функционират в тези. Но и трябва да видим при, в, в, дали в момент на, на кризи наистина трябва да се опитаме да спасиме всички звена или просто да оставиме някои а, от тях. Така че, мисля, че правилно насочихте нашето внимание към всички тези проблеми. Това още веднъж повтаряме инициативен законодателен доклад, така че той е много, трябва да бъде много по-структуриран, отколкото а, обичайните доклади в а, тази област. И при всички случаи, независимо от идеите, които имаме, трябва да излеземе с едни доста така ясни процедури. Сега има нови е, правила процедурни правила и секретарята в момента се опитва да ги тълкува, за да разбере какъв трябва, каква трябва да бъде формата на доклада. но това ще бъде при всички случаи съобщено преди да изтече срока за внасяне на измененията. Елиза, искате ли да отговорите на, не, на нещо от зададените въпроси? Ако можем да, завърш, да, да свършим малко по-рано, да си запазим малко преводно време за координаторите после. Благодаря. Благодаря за всички изказвания, въпроси, предложения, критики и похвали. Написах си изключително много бележки, но разбира се, ще трябва да говоря лично с е, всички от вас, които желаят е, конкретно да запишем тези предложения за да може да се подобри доклада. Разбира се, този сложен въпрос винаги сме подхода, който е на второ място по успех. Е, така се получава. Чудим се докъде можем реалистично да стигнем в крайна сметка, но това е въпрос на компромис. И това е същността на нашата работа, на това, което е по силите ни. Няма да отговарям на всеки оратор, който се изказа. Това е абсурдно. Отбелязах си обаче всичко казано. Например, прехвърлянето на активите. Това е свързано и с политически избор, който трябва да направим. Или по-настоящем ще засилим всичко онова, което може да укрепи вътрешния пазар или ще се върнем към един националистичен протекционистски подход. Предложението от парламента е според мен, и това е и мое предложение, да вървим към по-интегриран вътрешен пазар, който да бъде укрепен. Така че дори да можем е, да засилим нашата способност и в международен план. Отчитам, разбира се, че има национални интереси. Затова предлагам и подчертавам да стигнем до процедурата за хармонизиране чрез, разбира се, укрепване колегиума на надзорните е, органи и да има водеща роля или фасилитираща роля Европейския банков орган. Така че според мен ние ще можем да вдъхнем нови сили и живот в нашия подход, а именно да включим всички тези участници в механизма, Министерствата на финансите, например, и всички, които биха могли да помогнат по отношение уточняване на националния интерес. И това е начин, по който можем да стигнем до взаимно признаване, разбиране на отделните институции, на методологията, която всеки надзорен орган използва, така че да избегнем е, евентуални кризи и ситуации, когато имаше, както сега при последната криза, случаи, които е, е надзорните органи за първи път се срещат а е необходимо да има, както знаем, наистина едно добро познаване между всички тях, за да може в ситуация на криза да се действа наистина единно. Друг набор бележки, свързани с системните аспекти. Искам да подчертая, че системните банки за нас не са напълно изолирана група банки – ние искаме да имаме, разбира се, общ правилник и разбиране, валидно за всички, че имаме европейски подход. Но ако сега започнем при е, европейски да даваме на Европейския банков орган наистина е, правомощия е, да действа по отношение на всичко, по отношение на бъдеща евентуално банкова криза, това би било невъзможно. Мисля, че от сега трябва да започнат всички банки да работят, така че в крайна сметка да подпомогне съществуването на този фонд за стабилност. Те трябва да си плащат, разбира се, своите такси и след това, разбира се, ще има фонд и той ще може да ги спасява в състояние на криза, разбира се. Мисля, че по-настоящем не сме на този етап. Можем да вървим в тази посока, но по-настоящем това не го виждам като възможно. На трето място. Каква е целта? Мисля, че е, Вики спомена. Ние трябва да спасяваме системните банки. Това може да създаде обаче проблеми. Тук вече влизаме и в дебата колко и голям трябва да бъде фонда и така нататък. Мисля, че извън приложното поле на този доклад, но искам да подчертая следното. Опитваме се да не се насочим към обществените полза на финансовите институции. В крайна сметка за това го правим. Възстановяване. Едната възможност е да ги възстановим, другата е ефтаназията. Ако ще влезем в етапа на ефтаназия или възстановяване, съответно, трябва да сме много ясно. Неясно къде точно, какво в тази банка ще се прави. И това предлагаме в е, съответно трансграничната дейност. Много ясно уточняваме там, например, кой ще плаща за една банка в криза, кой ще я спасява, кой ще финансира спасението й. И всичко това, разбира се, предвид общата цел, но конкретно за дадената институция. Искам да подчертая казаното от Свен, а именно, че трябва да разширим набора от инструменти. Например, е, е, е, слаб дълг срещу кредит. Разбира се, тук при различните е, държави имаме национално отношение към съответните кредитори. Това е, мисля, че започнах с подобно изказване. И има и много други въпроси. Например, схемата за гарантиране на депозитите, схемата е, за мерките. Или пък, когато една банка се разширява, тя е обвързана и с други финансови институции, за които не говорим в този доклад. Наистина разбирам какви са тези трудности. В конкретния случай въпрос е а, доколко е разумно да се простираме. Това е първия въпрос. Пак е въпрос на компромис. Предложението ми беше да стигне максимално далече, колкото ни е по силите но разбира се, ако идем прекалено далече, е тогава вече нещата няма да могат да сработят. И накрая искам да благодаря отново за всички направени предложения. Ще обмисля всичко, което бе предложено от колегите ми. Благодаря ви и наистина с удоволствие а, очаквам следваща задълбочена дискусия, която може да се провежда, разбира се, в по-малки групи. Не е възможно а, в заседателна зала да, да говорим така задълбочено. Много ви благодаря, колеги, благодаря. А, очаквам вашите предложения. Thank you. Thank you. Thank you. Благодаря много. Искам само да ви кажа каква е графика. Срока за внасяне на изменения 27 април 12 часа. Ще ги разгледаме на 1 юни. Ще ги гласуваме на 22 юни тук в комисията. А, в пленарна зала доклада ще се обсъжда на първата сесия пленарна сесия след вакансията, първата септемврийска пленарна сесия. То с това приключваме това заседание, но бих помолила координаторите и администраторите да останат, за да можем да обменим няколко думи и да за изслушването, което ще се проведе в среда след обяд.